Ladies and gentlemen. Уважаеми дами и господа, ако обичате, заемете местата си. Нека започнем веднага, защото е точно 6 и половина. В повечето страни на Европейския съюз часът е 6 и половина след обед. Ние започваме нашето публично изслушване – на кандидат-комисаря е господин Оттингер за, дигитално, за дигитална економика и общество. В момента е заместник-председател на Европейската комисия и отговаря за енергетиката. Добре дошли, господин кандидат-комисар. И добре дошли на всички колеги, на всички журналисти, на всички гости в тази зала. Има представители на медиите, на европейските институции, на неправителствените организации. Благодаря ви за вашето присъствие. Изслушването е много важно, защото много хора могат да наблюдават е, това изслушване. Дебатът ще бъде предаван по интернет, на живо, така че Добре дошли на всички в залата и добре дошли на всички зрители по интернет. За ваша информация, в началото ще кажа, че имаме две комисии, е, тук, които присъстват. Комисията на, е, по индустрия и енергетика, заедно с Комисията по култура. Заседанието е смесено. Естествено, Господин Оттенгер познава комисията по економика много добре, но може би това е ново преживяване да се срещне с представителите на Комисия по култура. И така, в тази зала присъстват освен това и колеги от Тимко, Юри и Либе. това са асоциирани комисии и така, добре дошли на всички колеги от Комисията по култура, индустрия, по граждански свободи и други комисии. Защото това изслушване е отворено за всички членове на Европейския парламент. Отговорността на моята комисия ИТРЕ отговаря точно за дигиталния дневен рейд – е, което отговаря и на ресора на комисаря, кандидат-комисаря. Нека да кажа нещо важно, което ще е важно за следващите 3 часа на изслушването. Основните отговори ще бъдат насочени към, основно към въпроси от двете комисии. Отговори ще се дават и на колеги от комисията или на колеги, които се занимават с въпроси, свързани с ресора на бъдещия комисар. Вие всички имате четири документи, вие сте ги получили. Е, писмото към господин Атенгер, неговата декларация за финансови интереси, оценката на комисията от Юри. Това е оценката на декларацията за финансови интереси и отговорите на писмените въпроси на всички официални езици на Европейския съюз. Така че вие разполагате с отговорите на 6 общо 6 въпроса. И така, как ще протече изслушването? Това е много важно. Въведение от страна на кандидат-комисаря не повече от 15 минути. Той ще има възможност за 5 минути в края на изслушването за заключителни слова. На следващо място, според председателския съвет, след въведението на комисаря ще има възможност за 45 въпроса от депутатите. Това означава, че имаме 3 часа на разположение. Всички е, трябва да сме много отговорни. Тоест, една минута за въпрос, не повече, съжалявам за това, но ще ви помоля да спазвате времето. Да се ограничите, да ограничите въпроса си в една минута. Отговорите ще могат да бъдат дадени в рамките на две минути. Освен това, първия Етер въпроси ще бъдат запитани, ще бъдат зададени от представителите на политическите групи, а след това дебатът ни ще протече много подобно, както протича дебата в пленарна зала. А именно, по смисъла на член 162 от правилника за дейността. И накрая Ако вие зададете своя въпрос, когато задавате въпроса си, моля ви говорете бавно, защото е, преводачите ни трябва да преведат въпросите много точно. Така че по-добре е да говорите малко по-бавно от обикновено. В противен случай може да имаме много проблеми с превода. Това е важната информация от началото. Може би да кажа и, че дебатът ще протече на принципа пинг-понг, т.е. на един въпрос ще има веднага отговор, но това е ясно. Много се радвам, че седя до госпожа Коста, която е председател на Комисията по култура и образование. Ние споделяме председателското място днес. И сега, Силвия, ще те помоля за няколко въведителни слова в началото. Благодаря, господин Бузик. Ще говоря на италиански, защото все пак имаме езиково многообразие в Европа. В самото начало и аз искам да кажа добре дошъл на комисар Йотингер, който е кандидат комисар по цифрова економика и общество. Както знаете, господин Йотингер, нашата комисия е компетентна и що се отнася до аудиовизуалната политика, медиите, както и информационното общество, образованието, които са голяма част от вашето ресор. Бихме искали да разберем как смятате да преодолеете предизвикателствата в цифровия свят и особено, що се отнася до културното, аудиовизуалното съдържание в интернет, в мрежата. За нас е изключително важно да гарантираме баланс и синергия между економическите интереси от една страна и производствени, разбира се, и от друга страна културните и образователни аспекти. Разделението, което се получи на ресорите даде програмата Творческа Европа на двама комисари, на две отделни генерални дирекции. Това не би трябвало обаче да ни пречи да гледаме холистично на културната програма в Европа и не трябва това да създава оперативни проблеми особено за изпълняващите проекти. Много бих искала това изслушване да изясни част от деликатните въпроси, които не са получили своя отговор, особено що се отнася до общата територия, която ще ни даде едни и същи критерии за инвестиции, за конкуренция на ново поступащите на пазара, старите на пазара в сферата на аудиовизуалните медии. Благодаря на колегата Бузек и на другите колеги, разбира се, за това, че разбра, че е необходимо да имаме такова съвместно заседание, за да покажем, че и двете теми са много интересни, защото те са еднакво равни в портфела или в ресора на нашия комисар. Благодаря, госпожо Коста, казва господин Бузек. Госпожа Коста, като председател на Комисията по култура, ще бъде председател във втората половина на нашето заседание, т.е. в 8 часа тя ще поеме председателския пост. И така, започваме дебата. Трябва да ви кажа, че до сега се движим идеално във времето. Ще дам възможност в началото а, да се изкаже нашия кандидат за комисар, ресор цифрова економика и общество, господин Гюнтер Ютингер. Имате думата, господин заместник председател. Уважаема госпожо председател Коста, уважаеми господин председател Бузък, уважаеми дами и господа членове на Европейския парламент, дами и господа, благодаря ми за възможността като кандидат за комисар в комисията на Жан-Клод Юнкер да изложа някои първоначални идеи за продължаване на цифровия дневен ред на базата на работата на моята предшественица Нели Круз и също на нейните предшественици и осъзнавайки много добре, че цифровата политика представлява акцент в политиката на парламента, акцент и в политиката на комисията и ние сме изправени пред предизвикателства, които са свързани с а, необходимост от наваксване. През последните години аз се опитах да европеизирам енергийната политика, инфраструктура, завършване на газовия и а, токовия пазар, също така нови е, енергии а, е, и много други неща. Не всички теми от сферата на политиката – и економиката, а също така и на обществото могат да се решат на европейско равнище. Обаче аз съм убеден, че една успешна цифрова политика може да бъде решена само съвместно и на европейско равнище, поради което аз искам да спечеля вас за европеизирането на европейската цифрова политика. Знам много добре, че действа принципът на субсидиарност, затова днес и през следващите години ще се опитам във всички сфери да покажа, че Обикновено е по-добре решенията да се вземат на европейско равнище, защото това става по-бързо и с по-малко разходи. Заедно с две генерални дирекции, а и с други служби, аз получих от Жан-Клод Юнкер задачата да ръководя дейността в сферата на цифровата економика. Беше много важно да се координират тези служби, за да може комисията да продължи монолитно своята работа. Аз самият 26 години съм бил е, депутат от Лантак в Германия. Е, който обхваща територия от 11 милиона души. След това съм бил в изпълнителната власт като министър-председател, след това 5 години в Европейската комисия, но а, е, чувствата ми на парламентарист са запазени. И за това искам да посоча, че присъстващите членове на парламента от комисиите ИТРИ и КУЛТ за мен са изключително а, е, стойностни хора, когато бях комисар, водих е, много често разговори с много членовете на парламента и за това проявявам готовност да правя това и в бъдеще, като се надявам, че ще ме подкрепите в моята работа. Писмените въпроси получиха писмен отговор от нас. Това беше само началото. Цифровите технологии променят нашия свят и нашия живот. И то изцяло из основи. Това се отнася за работното място, това се отнася за различните форми на производство, на предоставяне на услуги, за секторите транспорт, енергетика, здравеопазване, образование и също така за а, възрастните хора. Тоест ние се намираме в а, епохата на революция. Европа под формата на законодателни актове, под формата на изобретания и е, също в други форми постигна много, но в сравнение с САЩ и други страни, например от Азия, през последните години ние не сме печеливши. Ние изоставаме все повече. И въпросът е, ако цифровите технологии променят нашия живот и нашия свят, а и живота и света на нашите деца, къде да се извършва регулация и дерегулация, къде да се извършват изследвания, къде да се запазят работни места, къде трябва да търсим основният център за бъдещата ни работа. Този въпрос е екзистенциален за следващите 5 години. IT сектора представлява около 5% от а, общия пазар, обаче индиректно той е решаващ за растежа, стагнацията или рецесията. Така че IT сектора е централния нерв за конкурентоспособността на индустрията и на средните и малки предприятия, също така за сектора на услугите и за наятите, а също така все повече за образованието и повишаването на квалификацията. Ние трябва да започнем да печелим тази надпревара. Трябва да видим къде са нашите слабости и къде са силните ни страни, къде трябва да дерегулираме и къде не. Най-вече европейският ни екип трябва да бъде оптимално съставен. За да постигнем това през следващите 3 до 6 месеца, аз ще искам да обсъдя с вас какво трябва да решим на европейско равнище и какво не и а, за какво държавите членки в бъдеще ще отговарят сами. Смарт с комуните, а, регионите, за какво трябва да отговарят те? Къде трябва държавата и публичният сектор да се намества законодателно, къде обаче трябва само да модерира и къде индустрията и заобщо економиката сами могат да решават определени задачи? Необходим ни е наистина един перфектно съставен европейски екип. И естествено, когато става дума за ИКТ индустрията, е, това наистина е важно, но в случая става дума за много по-важни неща. Когато във Франкфурт беше е, проведена миналата година една подобна проява, едно изложение, то беше наречено смартфон. И в Баден-Вюртенберг съществува страхът дали е в състояние Баден-Вюртенберг да инвестира достатъчно в този сектор, защото всъщност се променя връзката между различните машини и устройства. Защо? Защото ние се намираме в един е, цифров свят. И ако ние не овладеем това, създаването на стойност в индустрията, което е все още много силно в много региони на Европа, химическа промишленост, е, автомобилостроене, приборостроене, те изпадат в опасност точно толкова, колкото и туризма, когато решават други други платформи, какви е, пътувания да се предлагат и е, кой всъщност да организира предоставянето на услуги. Застрахователните дружества, банките, също така застрахователните и банкови услуги, те могат да се предоставят и извън банковото гише, могат да се предоставят от самите предприятия, които са заели позиция в цифровия свят. Просто тук наистина капиталовата мощ е много голяма и ако съберете десете най-големи адреса е в ИКТ сектора в САЩ, имаме а, сила на капитала, която е а, 50 до 80 пъти по-голяма от тази в а, Европа. Така че тук съществува опасност, потенциална опасност, която не трябва да се подценява под никаква форма европейското измерение. Нека да се спрем на сигурността на данните или защитата на данните. Изграждането на трансгранична инфраструктура, големи изследователски проекти, регулиране, дерегулиране, стандарти или пък всички въпроси на общата индустриална политика. Аз твърдя, че националните граници не са логическите граници за една фрагментирана цифрова политика. Европа заедно, Европейският съюз все още владее пазарната сила. Има финансовите възможности в рамките на бюджета, с който разполага, да се включи в надпреварата, заедно с останалите участници, за да задържи създадената стойност за ИКТ сектора и за стопанството като цяло. На първо място става дума за инфраструктури. Как да постигнем всеки гражданин както предприемача, така и за начията да може да ползва интернет, да извършва комуникация, да управлява процеси, да организира работния поток. Всичко това може да стане чрез разширяване на широко спектърния интернет, който да достигне и селските райони и включването на всички региони в тази инфраструктура и в нейното планиране. За тази цел в европейския бюджет ние разполагаме с определени средства. Имам предвид нашите структурни програми. Стремежът ми ще бъде в тези структурни програми темата ИКТ инфраструктурата да добие още по-голямо значение по отношение на е, това, което се предоставя на държавите членки и на отделните региони. Съжалявам, че в сферата Творческа Европа няма много средства. Много средства бяха съкратени и прегледът, средносрочния преглед по време на 5 годишния ни мандат и а, също така 7 годишният програмен период трябва да бъдат подготвени, за да има повече средства за творческа Европа, предназначени за ИКТ сектора. ЕИБ, Европейската инвестиционна банка, класическа структура, тя вече има достатъчно опит, който да й позволи да финансира подобни дейности. И мисля, че това е правилно. И сега Нашият е, нов председател на комисията е поставил за следващите е, три години програма за инвестиции от 300 милиарда евро. Мисля, че е, много амбициозно там е формулирано, че много голяма част от средствата ще бъдат предоставени за цифровата инфраструктура, защото аз мисля, че преди изграждането на пътища и на железопътни магистрали едва ли има нещо по-уместно освен модернизирането на енергетиката и ИКТ инфраструктурата. Инвестициите в ИКТ инфраструктурата гарантират растеж и не са само еднодневка. ИКТ инфраструктурата всъщност е базата, основата за една европейска цифрова политика. И второ, ние сме в центъра на законодателството. Аз с, с интерес прочетох какви позиции заема парламента с завидна компетентност по някои директиви и законодателни предложения на комисията. И е, искам да ви обещая, че аз ще е, възприема тези ваши позиции в по-нататъчните преговори. Жан-Клод Юнтер е оповестил много ясен план за работа за следващата половин година и въобще за следващите пет години в законодателно отношение и мисля, че Европейският парламент ще е, разработи много конструктивни и амбициозни идеи. Някои задачи свързани с тези нови е, компетенции, са свързани с е, авторското право, а също така и с някои аспекти на културата. Много често се твърди, че културата и економиката се противоречат. Аз е, не приемам това. Културата е сектор, отделен сектор, който създава работни места, в който се възлагат обществени поръчки, които влизат в БВП. И второ, когато искаме да спечелим заетите лица, там, където има култура, инженерите отиват с удоволствие, семействата им ги следват. Така че високото качество на културните прояви, музика, театър, модерни медии, също така повишаване на квалификацията, всичко това е много важна основа за привличане на специалисти също и извън Европейския съюз. И трето, културата е продукт, който хората купуват с удоволствие. Смея да твърдя, че едно общество, което устарява все повече и има повече свободно време и има повече средства в е, смислени предложения за прекарване на, свободното време, т.е. средства за култура, така че е, културните прояви бележат е, ежедневието на нашите граждани. Възниква въпросът как да бъдат защитавани авторите, писателите, творците. Аз лично съм за това да има отговорност за това, което се предлага на сцената. Нека не забравяме, преди беше по-лесно на фрагментираните пазари, продажбата на книги на големия градски площад, тогава нямаше цифров свят и за това е, всички услуги в моята генерална дирекция Connect са е, събрани заедно. През следващите месеци аз ще искам да намеря заедно с вас баланса в един нов законопроект за авторското право. И тук става дума за баланс между интересите на гражданите и интересите на авторите. Преди всичко, културата обаче трябва да може да е достъпна за всички. Всеки трябва да може да си я позволи. И в този смисъл, мисля, мисля, че ни предстоят интересни задачи. Трябва да спазим добре баланса и мога да кажа, че с удоволствие ще се спра на отделните точки, които ми бяха представени от Комисията по култура. Благодаря, господин Оттенгер. Преминаваме към въпросите и отговорите. Първият въпрос от името на НП Пилар Дел Кастило Вера. Gracias, presidente. Комисарио Етингер, bienvenido. Desde luego, eh, la... Благодаря. Добре дошъл. Цифровата економика, социалната економика е изключително важна за растежа, за конкурентоспособността за цялата економика на Съюза. През е, последния законодателен мандат Европейската комисия предприя наистина доста дръзки стъпки за осъществяване на цифров пазар в Европа. Последната инициатива всъщност е цифровия единен пазар за телекомуникации. Това е инфраструктурен проект, който е хоризонтален и обхваща цялата економика. Той трябва да бъде от полза за хиляди европейски граждани, дори милиони, защото в момента те трябва да плащат високи такси за достъп до интернет. Европейският съюз тук има един ясен мандат. Той трябва да изгради този цифров пазар и економика и да свали таксите. Какви ще бъдат вашите позиции по време на преговорите? Имаме предложението на комисията. Е, вие го познавате в подробности. И има гласуване. Сега имахме гласуване, сега изчакваме отношението и реакцията на съвета. Съвета трябва в скоро време да ни каже каква ще е неговата позиция. Италианското председателство има в него има, и той излиза с становището, че тази тема ще се предвижи. Аз мятам, че както роуминга, така и мрежовата неутралност, както и други чувствителни въпроси, във всички тези области парламента излезе с много важни позиции. Аз ще стъпя на тях и най-късно началото на следващата година смятам че ще мога да изработя определена стратегия за а, тези въпроси. Това е лакмус текста за европеизацията на законодателството в областта на информационните технологии. Благодаря. Uh, thank you. Благодаря, господин кандидат. Следващия въпрос от името на социалистите и демократите Мартира Вернер. Sehr geehrter Herr Kommissar Oettinger, eine Уважаеми господин комисар Етингер, една е, надежна и бърза инфраструктура е от първостепенно значение за свързване на всички европейски региони. От друга страна обаче са необходими големи инвестиции, за да можем да се доближим до едно истинско цифрово общество. Как е, Европа може да се погрижи за това частните и публичните инвестиции, които са необходими за разширяване на инфраструктурата, да бъдат направени? Как е, може да постигне да достигне широколентовият интернет отдалечените е, селски райони. Господин Юнкър говори за 300 милиарда евро инвестиционна програма. Вие казахте, че голяма част от тези средства ще бъдат инвестирани във вашия портфел. Как е, точно ще бъдат осъществени тези инвестиции и какво ще направи Европейската комисия, за да избегне е, грешките и забавенето по отношение на пиеде в Европа. Трябва нашата цел да се състои в това да бъдем бодещи. Ораторката е прекъсната от председателя поради изтичане на регламент. По принцип 5G Продуктите от пето поколение са бъдещето. Ние се надяваме да имаме проби в следващата година. От сега още подготвяме стъпките за тази инициатива от, от страна на комисията. Няма да има запавене, е, няма да има забяване, каквото имаше при продуктите от четвърто поколение. Сега за бюджета. Финансирането на инфраструктурата трябва да дойде от частния сектор. За това става дума тук за добър инвестиционен климат, става дума за добра регулация, така че частните инвеститори да искат да инвестират. Има конкуренция. И къде е инфраструктурата се е, конкурира с енергетичната инфраструктура, с транспортната инфраструктура и то навсякъде в Европа. На второ място трябва да мислим и за съфинансиране, особено в селскостопанските региони. Трябва да мислим както за държавите членки, така и за регионите, Трябва да намерим за тях щедри възможности за решения. Ако могат регионалното ниво и националното ниво да си сътрудничат, то инфраструктурата ще може да бъде модернизирана. За това ще говоря с ко... и ще бъде в контакт с колегите от главна дирекция конкурентоспособност, защото трябва да видим как може да помагаме на общините в държавите членки. Може би директно, може би като подпомагаме определен банков институт или предприятия. Така, че е, всички средства да бъдат използвани оптимално, да няма рестриктивни регулации. Това е моята цел. Благодаря. От името на ЕКАРЕ Ханс Олаф Хенкел. Господин заместник председател, прекарах целия си живот в е, цифровата економика. Сега съм е, част от политиката. При вас е обратното поради изслушания от вас доклад или по-скоро на базата на чутото от вас, мисля, че вие като че ли добре се справяте. През последните години Европа прави в някои сектори повече, а в други сектори по-малко и мисля, че в цифровата економика също е така. Например, възможността на гражданите да правят покупки по интернет – това вреди обаче на търговията на дребно. Мисля, че не е необходимо да го посочвам. Въпросът ми е, желаете ли в бъдеще да предоставяте тези цели на самите държави членки? От друга страна, Германия, например, има цифров дневен ред, а Франция има своя Франс Нюмерик, без те да са свързани по какъвто и да е начин. И тук вече вторият ми въпрос. Какво правите, за да може да се създаде един един истински европейски пазар от отделните европейски дигитални економики. Господин депутат Хенкел, аз също с очудване и с респект чета какво е цифровото изражение на данните за работните места и как се конкретизират техните визии, тези цифри – не са част от задължителното законодателство, а са по-скоро прогноза, очакване, стимул. Аз е, през последните пет години винаги съм полагал усилия да не се задълбочавам толкова в тези перфекционистични колони от цифри. Например, да се направи прогноза колко е, е голям обема на покупките онлайн – е доста трудно. И какво означава това за търговията на дребно? Какво означава това за гражданите като възможности и за пазарите като промени? Смятам, че е, подобно проучване е полезно. Смятам, че принципът е правилен, защото е, е, трябва да не се извършва регулация там, където не е необходима. Дайте ми половин година време и аз ще ви представя нашите идеи за новите видове регулатори и е, мисля, че е, ще трябва да се е, измени европейското законодателство или да се създадат нови законодателни актове от една страна, а от друга страна трябва да помислим къде можем да работим само с е, апели, с призеви. Аз мисля, че е, цифровизацията на Европа трябва да е свързана с възможно най-малко регулации. Благодаря, господин кандидат комисар. Много ви благодаря, че спазвате и времето. Ангелика Млинер от АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря. Предприятията играят основна роля, малките и средни предприятия. Какви са вашите планове в тази област? Освен това, каква е вашата оценка по принцип? Смятате ли, че Критиците са прави, когато казват, че не става дума тук за предприятия, а по-скоро за отношението на социалните стандарти на става дума за креативния потенциал на Европа. То... И смятате ли, че акта за малките предприятия, който бе представен от вашия предшественик Гюнтер Ферхойген, Смятате ли, че този акт може да бъде добър инструмент за малките и средни предприятия? И ако да, как, ще, как смятате да опосредствате именно това развитие? Отговорът. Благодаря. Е, когато става дума за малки и средни предприятия за създаване на нови дружества, тук става дума и за отговорност. Трябва да видим каква е нормативната база и как тя може да бъде опростена. Почти няма сектор в економиката, в който новите предприятия да имат такава голяма роля, както новите предприятия в IT сектора. Но такива е, предприятия се създават във всички сектори и те е, понякога те започват да имат водеща роля. Ето, например, има някои предприятия в IT сектора, които преди 20 години бяха на върха и сега вече никой не говори за, за тях. Пуш, Сименс познават а, моменти на възход и на опадък. А, е, Nokia по същия начин. Също така и американски фирми. А, но и за тях въжи факта, че те са били нови предприятия някога, но те са все още на върха. Така че надпреварата може да се състои и в това, да подкрепим нови предприятия в момента, които след 10-15 години могат да поемат вадещата роля на пазара. Затова съм готов да подкрепя тези предприятия и включително и с рисков предпри... Е, капитал. Телекомуникационните компании също са важни, защото те обогатяват даден регион чрез аутсорсинг и други договори. Затова няма, е, повтарям, няма нито един сектор, който има нужда от толкова, е, от, от, много, от повече креативност, както сектора на информационните технологии. Благодаря. Госпожа Корнелия Енст от ГОЕ. Yeah, Благодаря. Господин е, комисар, аз имам някои въпроси, свързани с IT индустрията. Както знаете, беше прият така наречения доклад Мораес, беше гласуван в Европейския парламент. Става дума за масовото следене на данни на европейски граждани и парламентът постави някои искания към комисията. Тези искания са свързани точно с вашия ресор. И от тук проистичат следните въпроси. Какво искате да направите конкретно, за да можете да а, допуснете по-голяма свобода при използването на софтуера? Какво искате да направите за насърчаване на IT-индустрията в Европа? И в тази връзка искам да попитам какво конкретно искате да направите за европейска стратегия за повече независимост на европейската индустрия в ID сектора. Става дума за Digital New Deal. Искам да знам питам какво конкретно искате да направите в тази област. Отговорът? В бюджета за 7 годишния период се предвидели много повече средства за насърчаване на изследователската дейност и точно в сектора ИКТ 20% от всички средства са предназначени за него. Всъщност аз искам да продължа работата на комисаря, отговорен за изследователската дейност и заедно с представители на науката и индустрията да обсъждам проекти, които не могат да се реализират без европейско съфинансиране. Това е процес, който ще трябва да се е, субсидира с е, значително повече средства през повечето години. Второ, смятам, че съветът е, в по-голяма степен трябва да се намеси. Утрешните информатици трябва да посещават е, съответните студентски специалности. Трябва да се направи нужното за предлагане на висше образование в тази сфера в е, държавите членки и на тези специалности да се придаде повече значение. На европейско равнище да, ние искаме да създаваме повече стойност, обаче обратното да се изолираме също е погрешно. Един пример. В е, предишната си функция всяка година проверявах как Hewlett Packard или IBM разработват е, много е, силни места за производство и изследвания в е, Германия, т.е. в Европа. Така че трябва да открием вратите на Европа за инвестиции и те да а, извършват своята дейност не в Силиконовата долина, а в Европа. Така създаваме работни места и по този начин Европа ще може да извърши повече инвестиции. Благодаря. От името на зелените, Мишел Реймон. Благодаря, господин председател. Искам да ви запитам нещо за мрежовата неутралност. Казахте, че ще въведете постепенно мрежовата неутралност и а, това озадачава експертите защото те смятат, че това не е възможно. Човек не може да е малко бременен или малко неутрален. Така че, когато се фаворизират определени услуги, те не са неутрални. Затова е, моят въпрос е как дефинирате мрежовата неутралност, как дефинирате постепенно, постепенното и въвеждане и какво смятате наистина да правите. Благодаря. Отговорът. Аз подкрепям предложението на комисията, което ви е познато, което е основата на законодателството, на законодателния акт. И аз мятам, че това предложение е правилно. Аз казах преди малко, че подкрепям и резолюцията на парламента и смятам, че тя е убедителна трябва да направим всичко възможно, така че никой да не, е, да, да не може да няма достъп до мрежата. И съответните оператори не бива да печелят от разликата в цените и да създават неравнопоставеност. Ключовата дума тук е спешност. Спешността трябва да е в интерес трябва да е тълкувана в интерес на общественото благо на обществото. И аз говоря тук именно за интереса на обществото, а не интереса на бизнеса. Няма да има изключение от правилата. Благодаря. Господин Дарио Тамбурано, от... От името на СПД. Благодаря, господин председателю. Днес големи зони в Европа са селски. Гражданите дори в градовете нямат достъп до интернет. Инвестициите в тези сфери няма да бъдат много апетитни, тъй като а, се говори само за а, дерегулация. В САЩ дерегулацията е всъщност се стигна до малко инвестиции, а големи дивиденти за акционерите. Само гигантите излякоха печалба и се създадаха олигополи. Трябва да кажа, че ако се направи дерегулация в Европа, как ще направим така, че да се правят инвестиции, в дигиталния раздел, за да може да се постигнат целите на цифровия дневен ред? Благодаря. Имате думата за отговор alle Regionen, alle Kommunen. Всички региони, всички общини в селските райони, също така и в големите агломерати, за тях това е абсолютно изискване. Не става дума само за економиката. Училището на бъдещето без дигитален достъп вече не е привлекателно. Работникът за наечията също се нуждае от услугите на ИКТ сектора, за да може да комуникира с партньори, с клиенти, с възложители, т.е. за всички сфери на обществото, а не само за економиката като такава, е абсолютна цел разширяването на ИКТ мрежата. Има инфраструктура, която е рентабилна в економическо отношение и такава, която не е. Едно сравнение от сферата, от която имам. Например, е, между Торино и Милано е, един електропровод е, мисля, че не е проблем по отношение на разходите, защото клиентите са много в тази област на Италия. Обаче един газопровод от Финландия през Естония, Латвия, Литва към Польша т.е. Балтийските страни или пък Малта и Кипър и свързването им с европейската суша, с относително малък обем и малко потребители тук наистина разходите ще бъдат много големи и е необходимо съфинансиране с публични средства. И сега ще кажа откъде да се вземат тези средства. Дали от региона, дали от държавата членка, дали от Европейския съюз. И аз съм убеден, че тук не трябва да се прави разлика между бедни и богати държави членки. Трябва да има съфинансиране чрез европейски финансови инструменти, Европейска инвестиционна банка, специални програми, европейски бюджет, структурни програми и искам да е, укоръжа всички региони, които е, използват все повече средства от е, структурните програми за цифрови мероприятия и освен това тези милиарди, които посочи господин е, Жан-Клод Юнкер и които вие ще приемете, ще бъдат е, една значителна част от съфинансирането на тези дейности. Някои от предните ви бяха малко по-кратки, затова сега ви дадах малко повече време да отговорите, за да компенсирам времето. Благодаря ви за дисциплината, колеги. Браво, справяме се от отлично с времето. Е, приключиха изказванията от името на политически групи. Сега започват въпросите на членовете на комисията ИТРА и комисията по култура. Госпожа Ангелика Ниблер. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, искам да ви благодаря за това, че въпреки вашата, вашето вашата подготовка е, за днес. Въпреки това успяхте да допринесете за е, конфликта между Украина и Русия. А сега за вашата нова задача. Е, дигиталната индустрия расте със 7 пъти повече от останалите сектори и въпреки това в тази област Европа а, има много какво да навакса в сравнение с други страни. И така, въпросът ми е, какви са според вас огромните, най-големите препятствия пред европейския вътрешен цифров пазар? И как смятате да извлечете и да укрепите предимствата на един вътрешен цифров пазар за Европа. И тук имам предвид хармонизирането на стандартите и съвместната оперативност. Благодаря. Мисля, че завършването на цифровия пазар, единият цифров пазар е много важна инициатива. Ние имаме до момента 28 фрагментирани цифрови свята. И когато господин Юнкер говори за разчупване на отделните клетки, но той има право. Държавите членки отговарят за много е, задачи, това е правилно, но цифровият свят не познава граници и трябва за това да помислим за нова организация, защото а, трябва да мислим и за мрежовата сигурност, за защитата на данните и то на световно равнище. Ако е, опазването на данните остане прерогатив на държавите членки, тя няма да бъде успешна. Е, ако нещата могат да се случат само теоретично, но не и на практика. За това е, Имаме нужда от един единен цифров пазар в Европа. На второ място, много важно е да модернизираме инфраструктурата. Трябва да повишим качеството на транспорта. И това трябва да се случи за следващите 3 до 5 години. Трябва да имаме и една, трябва да инвестираме в една моделна дигитална инфраструктура. И на трето място има регионали в света, които е, дават много повече средства за дигитални изследвания, отколкото ние. И е, това е друга възможност, възможност, която проистича от Хоризонт 2020, а именно инвестиции, които да стимулират развитието на сектора. И тук отново става дума за съфинансиране. Благодаря. Госпожа Петра Камерберт. Благодаря, господин председател, господин комисар Йотингър. Една а, съобхватна мрежова неутралност технологично представлява условие за а, намиране на пътя до публиката на множество цифрови съдържания. Според нас обаче в настоящото настоящия период се наблюдава твърде малко сигурност в мрежовата неутралност и на първо четене ние приехме предложения как да се гарантира по-добре мрежовата неутралност и по-добре да се кондиционират специалните услуги. С какви мерки искате да гарантирате закрилата и насърчаването на цифровите и медийни и културни съдържания в цифровия свят и също така с какво ще гарантирате пълна правна сигурност износ на дигиталния свят и е, да има намеса само там, където има технологична възможност. Говорихте за публичен интерес. Бихте ли задълбочили малко отговор си в тази насока? Отговор. Аз казах, че отклонение от правилата за мрежова неутралност се допускат само от тогава, където става дума за публични, а не за търговски интереси. И тъй като за мен културата е в сферата на публичния интерес, аз е, мисля, че е, не трябва тук да се върви към отрицателна роля. Аз с удоволствие проявявам готовност при по-нататъчни консултации да ви опиша какво разбирам точно под публични интереси, но за сега можете да приемете, че за мен публичният интерес е това, което се извършва в изпълнение на нашите договори, в защита на нашите ценности, което отговаря на нашите граждани, и на техните интереси, а не нещо, което се прави с цел печалба и по този начин да се използва и мрежата. Благодаря, господин комисар. Господин Евжен Тушеновски има думата от ЕКАРЕ. Благодаря, господин комисар. Аз искам да задам един въпрос за Big Data и Cloud Computing. Комисията излезе с съобщение за общество на основата на данните. И аз искам да ви попитам, какви стъпки смятате да предприемете към изчисленията в облак и какво смятате да направите по отношение на Big Data? Смятате ли, че има нужда от специално законодателство в тази област? Благодаря. Отговор. На втория въпрос. Дали имаме нужда от европейско законодателство за клауд компютинга, с изчисленията в облака, ще ви кажа, че искам да помисля – е, следващата година ще представя проект по тази тема. На второ място е, ще работя с колегите от главна дирекция Тичет и следващата година ще обсъждаме интензивно въпросите за е, услугите в облак, за изчисленията в облак, за опазването на личните данни. И е, в тези обсъждания ще въвлечем и регионалните власти. Смятам, че тази главна дирекция има огромна роля за поощряването на регионалната инфраструктура за поощряване на образованието като целта ще е едно добро управление във всички части на Европа. Една добра администрация. Благодаря ви, господин Мирче Дяконо. Благодаря, господин председател. Имам следния въпрос. Препоръките свързани с европейските филми през дигиталната епоха. Така да, Кумано ме va... Е ако е стана, изобщо ако говорим за тази формула, отговора дали е и как ще бъде организиран този форум, за да може да участват всички заинтересовани страни в него. Що се отнася до практиката, как може Европейската комисия да приложи всъщност решенията на този форум. И още нещо много важно. Вие сте отворен ли сте да работите с Европейския парламент по това? Благодаря. Ich selbst bin ja Teil der Kinogeneration. Für uns war das Kino in Аз э, самият э, смятам, че э, киното в свободното време в почивните дни е нещо много важно и смятам, че това трябва да бъде достояние за всички, за хората, за техните приятели. Едно общество, където домакинствата много често се състоят от един човек, това е много важна задача. По тази причина трябва да разширим киноландшафта в е, Европа, най-вече в малките градове и общини. И отчасти ще бъдат създадени програми за регионите, за общините, така че е, аз мисля, че насоките, които колегата Алмуния разработи преди половин година и в чиято изготвяне очаквах, участвах, си поставят за цел повече гъвкавост при насърчаването на филмовото дело в отделните региони и държави членки. Защото, както казах, е, смятаме, че е, помощите тук е, не са толкова неподходящи, както в класическите сектори на индустрията. Аз с интерес прочетох Филмовия форум и мисля, че трябва през следващите месеци да поясня по-подробно какви конкретни стъпки ще предприема в тази област. Госпожа Мартина Михелс. Господин Йотингер, предполагам, че ви е известна дефиницията за двойния характер на културата. Искам да ви попитам при е, все по-голямото намаляване на културните прояви е, какви конкретни инициативи искате да започнете, за да се насърчава културното и езиковото многообразие и също така как ще защитавате културното многообразие също и по време на текущите преговори е, в рамките на търговското споразумение с САЩ в мандата на комисията и който е <clears throat> съгласуван с вас, в този мандат културата не е предмет за обсъждане, защото ние разбираме културата като нещо, което излиза познатите мащаби. Мисля, че този мандат от тази комисия няма да бъде променен. А, има области, които не искат да бъдат обсъждани, с, които американците не искат да обсъждат с нас и от друга страна ние не искаме да обсъждаме други области с тях. На следващо място. Има програми, културни програми за различните региони, но основните носители, театрите, е, публичните театри, частните театри, академии по изкуствата, училища по изкуствата, това са все части на регионите, на общините, на държавите членки и това ще си остане така. Е, за това смятам, че трябва да обясним на държавите членки какво е значението на културата за образованието, за а, създаването на ценности, за прозрачността на историята. Аз мога да ви кажа, аз съм горд. В моята провинция Баден-Вютербенг бях отговорен за културата и успях да създаде да създам едно мнозинство, едно разнообразие между частни и обществени културни институции. И смятам, че това трябва да продължи. Благодаря, госпожил Раймонд. Um, Първият въпрос, колега, вие зададохте като член на комисията ИТРЕ, а сега говорите като представител на, коми... на комисията по култура. Господин комисар, искам да ви попитам нещо по отношение на информационното общество и контрола върху медиите. В Европа разбираме, че има разлика между контрол от страна на държавата и интереси от страна на частните медийни институции. В интернет нещата не стоят така, там има некомерциални институции, като например Вики, Википедия, която представя, чуде, предоставя чудесни услуги. Има обаче концерни като Google и други, които контролират части от мрежата и някои държави членки биха искали да укрепят тези контроли, например унгарското правителство. Сега въпросът ми е как вие смятате като комисар да се застъпите за това да се намали този контрол върху медиите? Или с други думи, как смятате да контролирате концерни и правителства? Според мен, тук става дума за гражданина, човекът, който използва и купува тези услуги, човекът, който е ползвателят, той е нашият партньор. Тоест, образованието, обучението, информацията, информирането на гражданина. Това е основното. Без гражданите като партньори ние няма да успеем да постигнем нищо. На второ място, конкурентното право. То е много важно. То трябва да бъде подкрепено от националното картелно право. Аз искам да кажа, че аз съм енергично против против тази, тези контроли от Google и благодарение на моята инициатива казусът Google получи решението, което получи. Така че това беше един много ясен пример. Въпросът за властта, за неутралността и обективността, това са ключови въпроси. Така е. И на следващо място, нашите медии, нашите издателства, те също претърпяват промени. Трябва да направим всичко възможно, така че тези структурни промени да не доведат до монополизация, а да има както цифрово, така и аналогово разнообразие в културния ландшафт. И на следващо място, вие споменахте една страна, там наистина има тя със своите действия буди загриженост по отношение с действията на инвеститорите. Комисията е активна по този случай. Колежката е, Рединг не е непременно много популярна в Унгария. Е, тя наблюдава развитията много, е, наблюдаваше развитието в страната много отблизо. Господин Роджер. Uh, uh, господин Роджер Хелмър, господин комисар, преди няколко месеца си спомням, че казахте, че Европа не може да си позволи е, да има едностранна политика в климата. На следващия ден комисара Таяни каза, че създаваме едно клане, индустриално клане в Европа. Искам да ви попитам, все още ли поддържате мнението, което изразихте тогава? и дали планирате е, да кажете на комисаря Канета какво мислите по въпроса, когато поеме този ресор. Вие не можахте да ни донесете пари, е, извинете цени, които да бъдат поджобани за енергетика. Надявам се вашия наследник да успее да свали цените. Благодаря. Einig, dass... Напълно съм съгласен с вас, че енергетиката и цифровата инфраструктура са изключително важни за индустрията, за създаването на стойност в Европа, за създаване на работни места в индустрията. Много важни са също и е, разходите за труд. Естествено, енергийните цени в Европа са високи. Но Искам да посоча, че за част от това са виновни държавите членки. Ние не определяме данъците за тока, това правят държавите членки. Това, за което отговаряме, е вътрешния пазар и можем да докажем, че е, без холсейл маркт, като вътрешен пазар, производствените разходи и цените за продажба на ток биха били много по-високи, отколкото днес. Ние имаме намаляване на цените на ток за е, отделни потребители и чрез е, диверсификация в газовия сектор, чрез нови източници, чрез терминали, чрез повече конкуренция, мисля, че по постигнахме цените на газа да не бъдат толкова високи, колкото биха били високи при запазване на монополите. Ние е, в момента изпълняваме една много интелигентна е, стратегия по отношение на тока и газа през следващите месеци. Аз ще се спра на подробности. През октомври, например, ще е, засегна всички първични енергийни източници. Какви са цялостните разходи от е, изследователската дейност до крайното съхранение, за да можем да е, проследим в условията на прозрачност е, и да продължим да поддържаме конкурентни цени. Господин Мартин Зоненборг. Okay. Thanks for your patience. Herr Благодаря за търпението. Господин Йотингер, като комисар по цифрова економика, вие ще защитавате ли правото да бъдете забравени в интернет и ако да, как искате да предотвратите е, следната информация да бъде заличена е, по невнимание вашето е, минало свързано с нацизма и Ханс Пилбигър, това, че вашата приятелка е, иска на е, терена на Штутгар 21 да изгради е, универсален магазин. Лошото е обаче, че няма да има кликове, а именно, че вие всъщност искате да направите нещо, което аз не разбирам какво това, че трябваше да предадете шофьорската си книжка поради 1,4 промили алкохол в кръвта. Как искате тези данни да изчезнат в интернет. Бихте ли отговорили на английски язик? zu folgen, aber ihre Befehle nur eingeschränkt zu akzeptieren. Аз ще е, възприема само до, с ограничение вашите заповеди. Сега, комисията излезе с предложение за правото да бъдеш забравен. Вие не бяхте тогава в Брюксел и ние с колежката Рейдинг изготвихме това предложение и аз ще го подкрепям. И за бъдеще мя, смятам, че това е основно право на хората, където има данни, които са запаметени, които не са от обществен интерес, те трябва да могат да бъдат заличени. И то особено когато а, за това е подадено заявление. По принцип, вие говорите за исторически исторически вещи, които бяха на разпродадени, да. Друг, другият ви въпрос. Имаше публикация, че ми беше взета шофьорската книжка. Да, така е. Това е Правилно, е, човек, когато е в политиката, трябва да знае, че има успехи и неуспехи. You, Благодаря за ясния отговор. Сега втори кръг въпроси. Всички политически групи отново и независимите, разбира се, ще зададат въпроси. Антонио Таяни има думата за въпрос. Господин комисар, скъпи Гюнтер, ти беше една част от комисията Барозо, която се занимаваше най-много с това Европа да стане модерна и да има модерна индустриална политика. Мога да го кажа, защото работихме заедно, пряко. Смятам, че твоята работа в новата комисия, комисията Юнкер, ще върви в същата посока. Преди няколко седмица Паскал Ами представи Европейската комисия един доклад, който е свързан с бъдещето използване на широколентовия високочастотен обхват. Там се говори, че трябва да се опазва индустрията, както и аудиовизуалния европейски модел, който се основава на един дуализъм. От една страна частно, от другата страна обществено, както и платения и безплатния достъп. Искам да попитам до каква степен ще вземете предвид този доклад в своята работа и имайки предвид огромния натиск, като на големи гиганти, като Google, големи е, фирми, как ще гарантираме един индустриален модел, е, който да бъде европейски и какви инициативи смятате да предприемете, за да има една дигитална платформа до 2030 година, както предлага бившия ни колега, комисаря Лами. Благодаря. Ähm, Докладът на господин Лами, мисля, че по отношение на анализа а, и на перспективата е впечатляващ поради което се радва на безусловната ми подкрепа. Той може да се превърне в мерило за нашите действия. В Европа ние имаме едно огромно многообразие на аудиовизуални продукти и услуги, които до голяма част са и с високо качество. Какво трябва да постигнем? Аз мисля, че тук трябва да постигнем да се ползват в много по-голяма степен трансгранично, все още поради езиковите граници нямаме европейска медийна общност и второ има различни форми на финансиране на аудиовизуалните услуги и продукти. И смятам, че трябва да бъдем малко по-въздържани и е, да дадем възможност за различните форми на финансиране в бъдеще. Аз е, познавам държави членки, където частната телевизия е много актуална и с високо качество, и други държави членки, където частната телевизия е с по-низко качество, най-вече по отношение на новините, на политиката, там се отделят твърде малко място. И мисля, че тук е, ще трябва да се даде възможност на публичните медии и по тази причина не трябва таксите да се разглеждат като помощи. Така че според мен а, е, ще трябва да има многообразие и във формите на собственост в бъдеще в Европа. Вие споменахте индустрията. Тук е, със загриженост установявам, че е, в Европа създаването на стойност в индустриалния сектор спада и дори има прогнози, че индустрията е на изчезване. Мисля, че тази прогноза не е вярна. Смятам, че обществото на бъдещето в Европа се нуждае от силна индустрия и от силен сектор на услуги, включително и, и двете услуги, поради което интеграцията между индустрия и ИКТ, индустрия 4.0 е решаващ фактор е, за укрепване на нашата економика в световната конкуренция. Господин Флавио Цанонато. Грация, президент. Благодаря, господин председател. Поздравявам комисара Йотингер, който заяви, че настоящите правила за конкурентоспособност в Европа създават проблеми на телекомите в Европа в сравнение с глобалните. Вярно е, че настоящата нормативна база ограничават дори постъпленията на европейските предприятия. Важно е в този смисъл да се одобри законодателен пакет, който Европейския парламент одобри през април, за единния пазар в далекосъобщенията. Искам по този въпрос да ви попитам какво мислите. И още един въпрос, нещо по-общо. Как смятате, че може да гарантирате конкуренцията между различните дружества, които работят далекосъобщенията, за да могат да бъдат опазени интересите на предприятията и, разбира се, на гражданите и печалбите на големите оператори всъщност да се превърнат в инвестиции в дигитална инфраструктура и не само в дивиденти. Благодаря. Телекомуникацията по принцип е услуга в интерес на гражданите. Тя служи за комуникация между гражданите, за информация, за информиране на гражданите. Така че индустрията предоставя услуга, тя не е на преден план. Мисля, че е, регламента за телекомите отчита тази особеност. Надявам се сега съвета през следващите месеци да излезе със своята позиция и да се вземе решение между съвета, парламента и комисията. Има гласове, които е, искат нов закон, нов подход, но аз съм резервиран. Ако погледнем, ако не завършим сегашната инициатива, ще загубим Три години. След две-три години може да направим допълнителни предложения, но сега е времето, когато този регламент да бъде прият, да бъде приложен и през следващите години да бъде реформиран. Да бъде отхвърлен този е, регламент би било по-лошото. През следващите години, <clears throat> през миналите години, мислехме за защитата на потребителите и за ролята на телекомите. И това трябва да продължи. Роминга, например, това е нещо много важно. Таксите не би трябвало да са <clears throat> пречка. Говорим за единен пазар на дигитални услуги. И това би било в интерес на гражданите. Говорихте за дивидендите. Виждам, че мнозинството на телекомите на борсата имат проблеми и акционерите са загрижени. Европейските играчи на международната сцена не са добре поставени. Мисля, че имаме повече нужда от регионални оператори, от разнообразие в Европа, но въпросът е как, изглежда, как трябва да изглежда една политика в тази област. Ако погледнем щатите и големите оператори, ще видим, че нашите оператори не са от такъв мащаб. Бих искал да имаме някои предприятия с такъв мащаб. Това би било едно разумно развитие, което трябва да бъде обсъдено през следващите години. Dziękuję, panie przewodniczący. Благодаря, господин Ждеслав Краснодепски. Проблемов, związanych z rozwojem... Благодаря, господин председателю. Имам следващия, следния въпрос До свободного достъпа до информации, до dóbr kultury. Става дума за едно противоречие между е, свободния достъп до културни ценности, което е много важно за младите хора. Ние си спомняме паневропейското протестно движение срещу акта. От друга страна обаче съществуват авторските права. И тук виждам противоречие. Наистина това е много опасно за културата, това противоречие. Искам да ви попитам, как искате да решите тази дилема? Аз съм за стабилна защита на авторските права. И мисля, че в бъдеще европейските граждани ще могат да влагат интелектуалните си способности като автори, като е, отговорни за културни съдържания на сцената, в литературата, в музиката, когато това си остане секторна дейност – което означава, че упражняването на авторските права трябва да се подчинява на ясни правила. Ние ще трябва да предлагаме достатъчна закрила на авторите, за да може и утре и в други ден да има автори. И обратното, ползвателите на дигитални съдържания, на дигитални услуги имат интерес всички е, продукти на културата да бъдат на разположение. И тук трябва да намерим добрия баланс. Има редица предложения. През последните години бяха изслушани всички заинтересовани страни и мога да ви гарантирам, че през следващата година ще се приеме законодателен акт за балансиране на европейското авторско право, като се отчитат е, изискванията на е, цифровия свят. Господин Павел Теличка. Uh, uh, uh, Благодаря, господин комисар. Вече споменахте роуминга, клични опити на вашата колега Крус. В тази насока знаете позицията на Европейския парламент. Милиони европейци чакат отмяната на роуминга. Но съветът не е съгласен. Искам да разбера какво неформално и формално смятате да направите, така щото предложението да не бъде размито. Е, председателят на комисията поиска от вас следващата половин година да излезете с предложение, е, което да бъде амбициозна реформа на цифровия пазар. Казахте ни най-общо какво смятате да направите, но можете ли най-избити възможно да ни кажете евентуалните стълбове на тази реформа 3, 4, 5 и какво ще бъде разпределението на работата между вас и заместник председателя по цифровия пазар. Благодаря der Дигиталният единен пазар, по него той е в ресора на няколко комисара, аз съм един от тях. Аз нямам съмнение, че колегиалността между нас ще бъде добра. Аз познавам колегата много добре и в предишни функции съм работил с него и, и го познавам като ръководител на правителство. Ние говорихме през последните години. А по отношение на координацията, смятам, че ще, ще създадат добри синергии. Това мога да ви обещая. Е, по отношение на колегата Ансик. Сега, за съвета. Е, може да представим нашите аргументи, може да се застъпваме е, за тях, ние не може да направим нищо повече. Сега, е, Виждат се предимствата от роуминга за гражданите. Трябва да обясним на нашите министри, че роуминга е в интерес на нашите граждани и именно в заграничните региони, за тяхната сплотеност това е важно. Ето, например, е, Рейн на областта, Корен Рейн между Франция и Германия, или пък и Балтийските страни, или пък Централна Европа. Е, там хората, където искат да работят, да е, ходят на почивка, навсякъде става дума за приложение на роуминг. Трябва хората да могат да комуникират свободно, а не да плащат допълнителни такси. Роминга отговаря на интересите на гражданите, които са организирани именно в граничните региони. Това означава за мен европезиацията на цифровата политика. Но е, това са всякакви области, стандарти, инфраструктура, а също така трябва да видим и как може да предложим на гражданите услуги, които са трансгранични. Хората не бива да променят сим-картата си, когато преминат границата или пък когато искат да гледат дадена програма в Польша, която могат да получават в Германия, тогава са разочаровани. Дадах ви възможност да говорите малко повече, защото сме 2-3 минути напред с времето отлично се справяте с времето. Мариса Матиас има думата. Бригада, господин президент. Сеньора Тингер. Благодаря, господин председателю. При комисията Барозо Идеята беше Европейския съюз да се обърне към гражданите. Сега при Юнкер явно ще се обърнете повече с лице към бизнеса. Какво ще направите така, че да избегнете грешките от миналото и да не се е, кланяте на големите економически интереси, е, които са в ущърп на гражданските такива? Цифровите права трябва да бъдат нови човешки права, нови права на човека, а не търговски права. Можете ли да направите нещо в тази посока? Зная, че и вие, и господин Барозо обичате социалните мрежи. Смятате ли, че в бъдеще можете да бъдете и добре насочени към гражданите на Европа? Diese аз мисля, че е, тези е, предразсъдъци, че съм повече в интерес на индустрията, а не на гражданите, просто са неоснователни. Аз имам контакти с граждани и е, също така е, имам потребност да говоря и с представители на гражданите, като вас. И е, аз винаги съм бил на разположение, когато е, депутати са искали да разговарят с мен. През последните години аз съм разговарял с граждани директно, е, граждани от различните европейски страни. Е, но обратното, ког... какво е това, от което се нуждае економиката. В една социална пазарна економика без е, стопанство да се прави политика не е възможно. Е, широколентовата инфраструктура и нейното разширяване, да твърдим, че това ще го правим по принципите на паза, плановата економика, това наистина е несъстоятелно. Необходимо е доверието на синдикатите към нас също така и на стопанските среди, така че да могат да се създават работни места и да се води умна инвестиционна политика. За това противоречието капитал, труд, е, малкият човек и индустриалеца, това не е в моите представи. Аз аз искам Европа да стане по-конкурентоспособна и когато имаме силна индустрия с много работни места и инвестиции, ще се подобри и качеството на живот на всеки европейски гражданин. Благодаря. Още от самото начало на изслушването всички въпроси бяха на комисията ИТРЕ и КУЛТИ. И сега ще имаме представители на Юри и Имко. Госпожа Юлия Реда от Юри. Господин комисар, във вашите отговори на писмените въпроси казвате, че ваша цел ще е иновации, културата и трансграничния достъп за потребителите. Една от централните промени в интернет е, че Потребителите не са само потребители, те са и креативни потребители. Какво ще направите за поощряване на креативния потенциал на всички хора? Ще има ли нещ... някакъв прак в интернет за опазването на авторски права? Или пък ще се застъпите за единно право в по отношение на авторските права. Гражданското общество и представителите на интернетната общества трябва да бъдат въвлечени в законотворчеството. Смятате ли, вие и вашият колега Ансип, че това би било една разумна инициатива? Бихте ли организирали и едно онлайн изслушване, където да се чуе и мнението на интернетната общност? Аз не зная какво ще се случи през последващите пет години, но смятам, че предложението на Комисията за авторското право е едно, един от, едно от най-трудните предложения. Има много генерални дирекции дадоха своя принос за този текст и в момента в момента обаче всички тези услуги се подслоняват от една генерална дирекция. Аз обаче не смятам, че трябва да форсираме нещата. Авторското право ще бъде възприето само тогава, когато всички интереси на творци и на потребители бъдат взети предвид. И аз смятам да направя именно това. Когато парламента направи предложение, аз ще ги взема предвид. Когато постъпят при мен индивидуални предложения, аз също ще ги взема предвид. Мисля, че и колегата Ансип е на същото мнение. Благодаря. Госпожа Изабела Адинольфи. Грация, президенти. Благодаря. Господин комисар, ще се направи разглед, преглед, извинете, на директивата за аудиовизуалните медии. Ще включите ли европейските граждани в този процес? С какви инструменти? Ако ще ми отговорите с да. Защото инструментите, които използват сега от Европейската комисия, са неефективни и ефикасни. Гражданите разглеждат комисията като нелегитимна, точно поради тези инструменти. Що се отнася до авторското право, имаше колеги, които зададаха въпрос, но аз пак ще попитам, какво точно смятате да направите, поне аз така го чух на италиански, говорихте за стабилно опазване на авторското право. Какво имате предвид? Смятате ли, че от друга страна не само трябва да опазваме авторското право, но трябва да имаме и свободно ползване, т.е. да има основни права, като свободата на изразяване и е, свободното изразяване на мисълта, които да стигат до всички граждани. Благодаря. Естествено, за някои държави членки Брюксел и Страсбург са твърде далече. Но в представителната демокрация вие на първо място сте представители на нашите европейски граждани и аз е, знам от е, много членове на парламента, че се отнасят сериозно към своята работа и поради това са близко до интересите на гражданите, поради което предложението за авторското право ще го представя не само на вас, за да го обсъдите формално, а преди това е, много основно още в първоначален стадий. Ще го обсъдя с вас така както беше направено при някои предложения за енергийно законодателство в отделните политически групи. Е, на парламента проведох е, изслушване и аз мисля, че 20-30 е, колеги проявяват особен интерес към авторското право, така че още в е, първоначален план ще оговорим с тях всички стъпки. За мен е, законопроекта, който комисията обсъжда и ще приеме, е, ще трябва да бъде съгласуван до голяма степен с парламента, за да се избегнат е, ненужните дебати. Дебата винаги е необходим, но просто няма смисъл да бъде много продължителен. А що се отнася е, до дигиталния свят, е, тези, които при имат интерес, всеки контакт онлайн с нас е възможен. Аз очаквам редица конструктивни предложения. Също искам да посоча, че през последните месеци комисията получи много онлайн предложения по темата авторско право от гражданите. Николас Бей. Благодаря. Николас Бей, независим. В края на следващия кръг ще зададе въпрос. Благодаря на колегите, на нашия кандидат за комисар. Отлична дисциплина. Спазваме с времето. Сега предавам думата на госпожа Силва Коста, която ще председателства от тук на наседно. Тя е председател на Комисията по култура. И така давам думата на Адина Йоана Валеан. Имате думата. Thank you. Uh, Благодаря. След е, енергетиката, сега ви се предоставя един пазар, в който стоките не си променят като че ли, т.е. не пътуват от единия до другия. И затова цифровия пазар е доста особен. За енергетиката е много важна инфраструктурата. Тук отново казахте, че инфраструктурата ще бъде ключ към развитието на цифровия единен пазар. Но а, с развитието на интернет установихме, че има дисбаланс от регулаторна гледна точка. Имаме свъх регулиран а, сектор на далекосъобщенията, който иска инвестиции, и имаме е, големи играчи, които използват все повече широколентов обхват, а не участват в разходите, т.е. в инфраструктурата. Как ще се справите а, с това посредством модернизирането на нормативната уредба и какви ще бъдат стимули стимулите за сектора телекоми да инвестира частни средства в тази инфраструктура. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Валян. Имате думата. Private Investitionen auszulösen erfordert erstens vertrauende Investoren in den Важно е да имаме инвеститори, които вярват в пазара. имаме нужда от една дългосрочна политика, дълновидна политика, така че инвеститорите да могат със своите партньори, с своите акционери да могат да обещаят съответните печалби. От друга страна, имаме нужда от съфинансиране, имаме нужда от обединяване на публични и частни средства и трябва да видим в какъв обхват, има нужда от а, публични средства. Трябва тези средства обаче да имат един поощрителен ефект, ефект на стимул. И сега, за по-доброто управление и по-доброто по законотворчество. Е, в вътрешния пазар би трябвало да има един орган по, за, за законотворчество, а не 28 органи. Но от друга страна, мисля, че имаме нужда от една силна, силно сътрудничество между 28-те национални регулатори. Имаме ЕНИСА, имаме БЕРЕК за различните области – така че бих поканил представителите на 20-те и 8-те регулативни органи да, обяс... да, да обсъдим с тях как е, смятат те да формулират бъдещето на европейската цифрова политика. Така че работата им да стане по-лека, а не по-трудна. Е, Благодаря. Давам думата на Марлен Мици. Okay, благодаря, господин комисар. В писмото с задачите се казва, че една от вашите цели е да подкрепяте културната индустрия, както така техния потенциал да бъде приложен на практика. Що се отнася до интернет, инфраструктурата, роуминга, електронната търговия, липсата на възможности за микроплащания, както и а, е, нехармонизираното ДДС за покупки в интернет са пречки към постигането на тази цел. Какво смятате да направите, за да преодолеете тези пречки пред развитието на културния сектор? Благодарение на новите технологии и по-специално търговското използване на 3D сканиране и принтери, културно-историческото наследство се превръща в обекти, които се разпространяват Притеснява ли ви това? притеснява ли ви въздействието на тези нови технологии върху културното наследство на Европа? И ако това е така, можете ли да кажете какви мерки ще предприемете, за да прилагате е, необходимото законодателство и да опазите и творците и творбите им от тези технологии? Благодаря. please, uh, Господин комисар, имате думата. Дигиталният цифровият свят и възможността за ползване на различни услуги, за снемането им от интернет, е, за предаването им предлага шансове, но и опасности. По тази причина авторското право ще предвиди ефективни мерки за закрила за новите технологии, защото действащото авторско право е създадено преди цифровия свят да застане в центъра на нашето общество. От друга страна се предлагат шансове. Аз познавам млади филмови дейци или е, млади продуценти на малки е, рекламни е, филми, които без възможностите за разпространение на интернет няма да имат никаква възможност, никакъв шанс да бъдат разпознати. И е, по този начин няма да имат шансове за успехи в Европа. Така че шансовете, които съществуват за тези, които започват собствен бизнес, трябва да се използват, а рисковете да предотвратяваме чрез ефективна политика в сферата на авторските права. Смятам, че, е, както вече казах, през следващите 5 години ще можем да изработим предложение на базата на задълбочена дискусия с вас. Прецел. Господин Маркус Прецел от комисията ИМКО ЕКР. Госпожо председател, господин комисар Йотингер, днес вие 15 минути говорихте за цифрова економика и много от нещата, които казахте, бяха правилни. Вие казахте, че в сърцето си сте все още парламентарист, а това означава и народен представител. Като народен представител обаче ще трябва да си помислите и за неща, които интересуват европейските граждани, като например защитата на личните данни. А това понятие през последните 45 минути го използвахте е, само един път. За мрежовата неутралност 4 минути се отклонихте от точен отговор и аз искам да попитам какво искате да направите срещу неконтролиран достъп до данни на граждани от трети държави. Това е тема, която интересува със сигурност председателя на вашата партия и какво влияние бихте имали вие като е, млад комисар, като започваш комисар по разработката дискусията на тези теми в бъдеще в комисията. Отговор. Аз директно ще премина по същество. Аз казах много ясно и няколко пъти посочих е, защитата на личните данни. Казах, че фрагментирано законодателство в тази сфера няма смисъл. Е, просто не бях попитан от колегите ви за това. Аз по принцип е, не се отклонявам от отговорите, но през последните минути темата защита на личните данни не беше поставена на преден план. Имаме един законопроект, който ви е известен. Това е основният рекламент за защита на личните данни и ние е, скоро ще го е, приемем. Аз е, не съм водещ тук, водеща е една колега, поради което това не беше и в центъра на моето изложение. Аз обаче мисля, че ефективна защита на данните е възможна само на европейско равнище. Освен това, относително високи стандарти трябва да бъдат заложени в този законодателен акт. Освен това, някои държави членки, които в миналото бяха по-скоро е,

въздържащи се, например, моята страна, мога да кажа, че това, което става през последните две години, вече до някъде не е приемливо. И сега, когато става дума за САЩ, подслушване или пък съхраняване на данни, ако изобщо искаме да преговаряме с САЩ успешно по тези въпроси, трябва да се обединим около една линия. Имам предвид страни, които са близки до САЩ и тясно с сътрудничат с техните служби. Трябва да посочим с ясни думи къде си сътрудничат нашите служби, къде ще го правят и къде трябва да се поставят граници. И мисля, че по този начин ще имаме шанс да бъдем чути във Вашингтон, а и да постигнем определени правила в полза на нашите граждани. Благодаря. Сега давам думата на Жан-Мари Кавада. Кавада, Калт и Юри. Committees. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, подобно на мен, вие знаете, че е забравено е, да се е, ползва оранжев велосипед. Е, също така не могат е, да се ползват безплатно продукти. Имам предвид е, и някои свободи в тази смисъл. Сега, ние не можем да говорим за култура без економика. И моят въпрос, господин комисар, вие многократ няколко идеи споделихте. Смятате ли, че реформираното авторско право ще пред предпазва повече европейските е, творци, е, отколкото някои технологии. И е, аз е, мисля, че е, тук е, имаме и някои законодателни проекти в данъчната сфера, които биха могли да помогнат. Така че мога да кажа, че е, искам да ви попитам също какво е, смятате за частното копие и за неговото бъдеще. Благодаря. Господин Оттенгер, аз смятам, <clears throat> че дуалният ред, дуалният порядък е важен. А именно публични радио и телевизионни станции и частни. Целта трябва да е качеството. Това трябва да е важно. Това е, това е най-важното. За това как ще, е, как ще са структурирани ам, техните предавания и как ще изглежда тяхното финансиране. Дали е, чрез заплащане, дали а, е, по друг начин. Имаме различни основи за такива структури в Европа и трябва да ги уважаваме. На второ място. Вие говорихте за авторското право и за интелектуалната собственост. Би било хубаво, ако могат всички граждани да имат достъп до културни продукти. Това е хубаво, но от друга страна, авторите трябва да могат също да печелят от, своят, от своята интелектуална собственост. Те трябва да, тя трябва да е защитена, трябва да има ясни правила, кой е автор, кой е творец и кой може да бъде заплатен за това и кой плаща. Ние имаме едно приложимо авторско право, но то вече е остаряло и то не отговаря на характеристиките на цифровия свят. Затова трябва да помислим за възможностите за запаметяване, за е, трансфериране на информация и на фона на тези процеси трябва да реформираме правото. Но от друга страна не може да говорим за това, че няма да, <clears throat> че, че няма да има възможност за достъп до е, съдържанието в интернет. Става дума за това да създадем един пазар за бъдеще и да има професии, чието права в бъдеща Европа са защитени. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Корнелия Ернст от Итре и Либе. Благодаря. Аз искам е, да задам един въпрос за защитата на данните. Знаете ли, че развитието на индустрията, на комуникационната индустрия е, изисква също и модернизиране на криптографията, на е, интернетната сигурност, т.е. цялата тема сигурност в интернет трябва да бъде модернизиране. Какво смятате да направите в това отношение? И на второ място, смятате ли, че ще отговорите на желанието на парламента да бъдат затворени задните вратички по отношение на различни IT системи? И смятате ли да отговорите на изискването на парламента да се забрани вли... да се забрани влизането през задните вратички и то да стане наказуемо, т.е. с други думи да има достъп до свободен софтуер. И то да бъ... и... отговор. Темата сигурност и престъпност в е, интернетното пространство, киберсигурност, е свързана с доверието на гражданите в структурата на интернета утре – и тук става дума за обработването на данни, за запазването на данни, за защитата на личните данни. Мисля, че в някои области на цифровата економика а, има какво да наваксваме. Например, в областта на, на сигурността имаме чудесни експерти, имаме чудесни инструменти, технологии, така че мисля, тук Европа може да остане или да стане водеща сила. И е, сега дали ще се отнеса сериозно и ще уважа претенциите на парламента и изискванията на парламента. А, наистина, аз мога да кажа, аз взема много на сериозно парламента и по, по принцип а, винаги с удоволствие ще участвам в обсъждения и консултации с парламента. Благодаря, господин Йотингер. А сега господин Албрехт има думата. От Либе. Ja, vielen Dank, äh, sehr geehrter благодаря, уважаеми комисари Атингер, и по-скоро кандидат комисари Атингер. Имам три въпроса към вас. Как искате да предотвратите позицията на съвета на министрите по защита на данните да не се отдалечава на мили от позицията на парламента? Второ, как искате да гарантирате нито един европейски телеком да не използва софтуер, е, който да не отваря вратички към е, НСА? И трето, ще започнете ли процедура по нарушаване на основните договори, които нарушават е, член 15 от директивата за интелектуална собственост и също така да задължите телекомите към а, съхраняване на телекомуникационни данни? Отговор. Аз а, мога да посоча, че е, в близко бъдеще ще предложим изменение на законодателството и едно е ясно, държавите членки ще трябва да изпълняват това европейско законодателство, защото това е тяхно задължение по силата на европейските договори, така че комисията тук няма свободно поле за действие. Това беше в енергетиката и в други сфери. Ние започваме процедура по нарушаване на основните договори след еднократен разговор в съвета на например. Но без значение дали става дума за малки или големи субекти, там където договорите не се спазват, ще се започне тази процедура, за да можем да гарантираме приложение на законите едно към едно. Какво може да се направи в съвета? Е, да се излагат аргументи заедно с вас да убеждаваме членовете на съвета. Никой не може да ни наложи принудително демокрация. Втората камера а, взима а, участие в вземането на решения. Можем да ги спечелим само с аргументи. И аз съм решил да поддържам тесни контакти с а, онези, които отговарят за а, цифровата политика в съвета. Това беше, възможност в, беше възможно в сектора на енергетиката. Така че, а, за да мога да върша добре моята работа, ще а, трябва да да контактувам не само с Берлин, но и с други е, столици. To... Сега давам думата на Марко Дзуло от СПД. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, ресорът, който ще ви бъде даден, е изключително важен за развитието и за економическия растеж в Европа. Аз съм от едно политическо движение, което е ново. Нарича се Пет звезди. Нашето мото е да тръгнем от общината, като най-малкото място, където има организация, за да се реконструира Европа. Работите ли в тази посока? Имате ли такива проекти, като интелигентните градове, където като събирате транспорт, енергетиката, телекомуникациите, се опитвате да направите едно такова прераждане на градовете и общините. Проблема е, че всичко това е многопосочно. И тази многопосочност до момента не е могла да се събере в една точка и да работи заедно. Вие имате ли такава визия? Ще тръгнете ли от градовете, от общините? Ще координирате ли това сътрудничество? Please, Mr. Oettinger. господин Етингер. Вие имате пълно право. В градовете всички светове се вливат в едно. Затова комисията преди три години започна инициативата Smart Cities – разумни градове. И имаме колегите Калас, който отговаря за транспорта, колегата Крос за IT и аз за енергийния сектор. Всички ние тримата си сътрудничехме. Когато има разумен трафик, добре регулиран трафик, намаляват се емисиите и се изразходват горивата по-добре. Хората не пътуват дълго до работа, до местата, до магазините, така че Мога да ви кажа, ще изберем в конкурс градовете, с които ще работим през следващите години, в които ще, в които ще организираме пилотни проекти, за да покажем как може разумно да се организират в градовете транспорта, енергоснабдяването и комуникационните технологии. Е, комисията не работи във всички сектори интердисциплинарно, но в е, последните години точно в тези области имаше много добро сътрудничество и плодовете на това сътрудничество ще се видят следващите, годи... следващите седмици. Please. Е, Николас Бай. Monsieur le commissaire, le 18 septembre dernier, les députés français ont adopté... Господин комисар, на 18 е декември Френският парламент прие антитерористично законодателство, където се казва, че може да се блокира достъп до интернет сайтове без да се иска разрешение на съдя. Това беше един от начините да се борим с тероризма и да се е, блокира достъп е, до спорни сайтове, които се използват от терористи или терористични групи. Миналия януари пък беше предложено от е, други лица да подходим като китайците, както те контролират интернет, което ще остави хора като господин Грило, италиански политик и комик, а, извън интернет, защото най-вероятно, ако приемем такъв път, той ще бъде забранен. А, в светлината на всичко това, какви, каква е вашата подготовка за да а, опазите дигиталните свободи, защото правителствата явно ги нападат? Аз а, не знае точно казва се, но а, по принцип за Франция мога да кажа а, по темата ли либералност и свобода. Е, за Франция има много високо мнение, така че ще говоря с е, колеги от Франция, но по принцип е, образа на свободата е, е много високо оценен във Франция. Предполагам, става дума тук за тероризъм, за атаки срещу държавата и може е, за терористи, за анархисти, за престъпници да въжат такива текстове. За тях нашето общество и дигиталното общество, дигиталното управление е, са уязвими точки. Те наистина са уязвими. Нека помислим е, как транспортът, влаковете са управлявани дигитално е, фабрики, заводи са управлявани дигитално. И така една атака върху нашия цифров свят може да има ужасяващи послед... последствия. Много повече, отколкото е една бомба или, една, или разпространение на отрова, на биологично оръжие. Аз ще се запозная с развитията във Франция. И ако става дума за това, аз бих го подкрепил, но що се отнася до ползването на интернет и до достъпа до интернет, това е благо за, на пазарната економика и то трябва да остане недосегаемо във всички държави членки. Благодаря. Давам думата на Богдан Андейш Друевски. Имате думата. Chciałem panu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasowe odpowiedzi и powiedzieć, че мям до... Благодаря. Имам три въпроса. Но всъщност на един от въпросите вече отговорихте. Радвам се, че смятате европейския филм за много важен. Аз също. И искам да ви задам въпрос точно в тази област. Става дума за езиковото многообразие. Планирате ли нови проекти, нови инициативи, които да укрепят европейския филм в неговото многообразие на глобалния пазар? Вторият въпрос. Той е за медиалният пазар. Има директива за аутовизуалните услуги, и има така наречената директива за, е, за търговията, за електронната търговия. Как смятате, че участниците, че е, економическите субекти в интернет ще реагират на тези директиви? Как ще ги информирате? Благодаря. Господин Ойтингер auch in einem digitalen и на един цифров вътрешен пазар езиковото и културното многообразие ще си останат. Ние ги притежаваме. Така че за мен част от цифровия вътрешен пазар за мен не представлява хармонизацията на езиковата или на музикалната култура или на литературата, а по-скоро тяхното опазване и тяхната закрила. Мисля, че европейското кино е, при него виждам е, САЩ като партньор. С картините, с езиците, с историите на Европа, европейското кино трябва да запази е, мястото си в е, нашето свободно време. И за това ще сътруднича с колегите, които отговарят за култура. Предлагам награждаване на европейски филми, филмови фестивали и други филмови прояви. Затова предлагам също и е, предлагане на съответно образование и така нататък. Предлагането на, музики, на музика и филми в бъдеще ще трябва да запази своите силни европейски корени. По втория ви въпрос, давам ви право във вашата оценка, споделям вашият анализ и вашата загриженост и в рамките на възможностите си ще включа в моята работа тези аспекти. Още веднъж цифров вътрешен пазар не означава уеднаквяване, хармонизация на всички източници на култура и на всички медии. Точно обратното. Благодаря. Сега давам думата на Мия Петра Комбула Натри. todella tärkeä There. Please for the beginning, because we did that. Започнете от начало на фински, да. Благодаря ви е, за това, че искате да разгледате всички аспекти и всяко едно измерение на проблема. Не бива да забравяме, че 20% от хората в Европа изобщо не са използвали интернет. Важно е интернет да стигне до всички райони на Европа. И дигитализацията може да изиграе огромна роля в а, това. Сега искам да кажа няколко думи за малките оператори, за малките фирми. Е, много е трудно за тях, защото размерът е огромен аспект е, от работата им на пазара и това, че са малки им пречи. Важно е да могат да участват е, в новаторството, а не само да бъдат на пазара. Въпросът не е само философски. Така че ще имаме цифрово, дигитално общество а, и затова е много а, важно да помислим и как ще се промени работата, как ще работим и как гражданите и техните организации могат да участват в тази промяна. Господин Атингер, разбира се, аз съм готов да разговарям с представители на работниците, с работническите съвети във връзка с цифровите технологии и въобще с цифровата проблематика. Защо? Защото това ще промени света на труда. Всички, които са в сферата на труда, са засегнати най-много от цифровите технологии и трябва да им се повишава квалификация на сока Охраната на труда в миналото беше охрана на машините, охрана от тяхното въздействие, а охраната на труда на бъдеще ще изглежда по друг начин предвид цифровата индустрия. Така че аз мисля, че диалогът с НПО и с синдикатите е много важен в тази насока. И още нещо, ние трябва да имаме толкова а, успешно работещи големи индустрии, колкото големи сектори можем да обработваме и от друга страна толкова малко МСП, колкото са ни необходими. В Европа са ни необходими двама-трима глобални играчи, иначе просто няма да имаме е, тежест в е, света. Това се отнася за софтуерната индустрия, за телекомуникациите, това се отнася също и за хардуера. И когато погледнете статистиките, ще установите, че американския пазар, който е, е съпоставим горе-долу с е, нашия пазар, а и други пазари, е, Китай, Япония, като погледнете обаче каква е капиталовата мощ на а, техните предприятия, на техните фирми, аз мисля, че ние имаме крещяща необходимост от няколко а, големи играчи, а не да попадаме в опасността да бъдем погълнати от други. Освен това, с а, регионалните играчи и с тези, които започват собствен бизнес, ще трябва да се погрижим за многообразие. И всичко това се допълва, разбира се. Думата има Тимоти Киркхолп от комисията Либе. Бихте ли ни обяснили какво точно ще направите, за да могат малките и средни предприятия да не бъдат задушени в един период, в който имаме нужда от економически растеж, защото едно законодателство за защита на данните може да направи точно това. Току-що споменахте престъпността в киберпространството и сигурността. Това, което ме притеснява е мрежовата сигурност на Европейския съюз и е, говори се за данъци върху дигиталната инфраструктура. Смятате ли, е, че е необходимо да гледаме към своите глобални партньори е, и, разбира се, да търсим инвестиции вътре в себе си? Thanks, Mr. Е, Zum zweiten Имаме нужда от добри, високи стандарти на европейско ниво за опазване на личните данни и също така, естествено, трябва да поддържаме диалога с глобалните играчи за, за, по въпроса за глобалните стандарти. От това само ще спечели трансфера на данни. Първият въпрос – е, беше за малките и средни предприятия или за съотношението малки и големи предприятия. В рамките на е, комуникационния сектор начаващите предприятия са най-важните за Европа. Който започне сега може да спечели в бъдеще. Затова в Хоризонт 2020 20, голяма част от е, средствата отиват за проекти за малките предприятия. Това е залегнало и в указанието за бюджетното разпределение на средствата. За малките и средни предприятия с тях ще моделираме проекти. Тоест, съвсем съзнателно се насочваме към тях. Ще разговаряме с тях за да мотивираме малки предприятия да се включат в тези проекти и ще използваме тяхната компетентност. Става дума за рисков капитал тук, банки, които да са съгласни, било то публични или частни, да дадат рисков капитал. Рисковият капитал в този сектор е много необходим. Той трябва да се надгради, защото ако някой обяви инсолвентност, той е, не бива да бъде обезкуражен. Трябва да получи възможност да има специални инвестиции. Инвестиции особено за информационния и комуникационен сектор. Там има богатство на идеи. Идеи, които не бива да отиват на халост. А извън е, този сектор. Класическата индустрия, малките и средни предприятия там, в машиностроението, например, за тях света абсолютно ще се промени. Една машина днес ще стане част от една интегрирана абрика, която, фабрика, която ще бъде управлявана дигитално. Тоест, традиционната индустрия ще се промени Uh, Благодаря. Давам думата на Михаел Тюрер. Äh, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вие казахте нещо э, доста мъгливо по компютърния облак е, също така и защита на личните данни. Можете ли да кажете нещо за технологиите за криптиране? Ще се застъпите ли да има европейски технологии за криптиране? И втория въпрос е свързан с конкурентоспособността на Европа, комисар Алмуния на моя въпрос в комисията каза, че конкуренцията не е достатъчна да се премахне технологичния монопол на Google и за това искам да попитам следното. Вие казахте, че ни са ни необходими индустриално-политически решения. Необходима ли ни е търсачка европейска по модела на Airbus и Boeing и как си представяте тези неща? Очертайте вашата визия, какви мерки желаете да приложите, за да можем в ИКТ сектора да станем по-конкурентно способни. Отговор? В действителност ние имаме европейски стандарти за криптиране и за сигурност на данните, които са много високи. И тук ще трябва да се прилага принципа, което е технически възможно и което може да се направи на приемливи разходи, трябва да се приеме за стандарт в цяла Европа, поради което е, можем да предложим този стандарт и на света. Второ въпроса за Google. Тук е, въпросът е дали е, е, ще трябва да се разглежда случаят изолирано на 20 е, жалбоподатели или пък е, всички проблеми да се включат в един пакет за Google. Аз мисля, че по Google 2014, като се имат предвид допълнително подадените жалби, трябва да има общо решение или да се постигне компромис с Google, който да излезе извън границите на това, което постигнахме през февруари. Това, което постигнахме постигнахме като компромис през февруари, имам предвид от Ерик Шмик и Google, ние ще циментираме по-скоро пазарната мощ на Google, отколкото да я намалим. Това не може да бъде в наш интерес, така че неутралността на платформата на търсачката, а не увеличаване на мощта в други сектори, е в интерес е, на всички, в интерес на важни сектори на европейската економика. Идеите на парламента за мрежова неутралност се ползват с симпатия от моя страна. Между другото и аз ще направя всичко възможно предложението на комисията да не се разводни в съвета, а между парламента и комисията да се намери решение. Извинете, е, това е предложение на комисията, което аз ще трябва да подкрепям, защото съм участвал в неговото изготвяне. И е, всъщност е, това предложение беше прието от комисията единодушно, така че аз не искам да отричам участието им в него. И е, това, което искам да кажа, че между комисията и парламента трябва да се работи, а не между е, съвета и комисията и е, за това съм готов да участвам в такъв е, триалог. Благодаря. Давам думата на Джовани Тоти. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вече имах възможност да оценя вашите отговори на тема авторско право. Искам да кажа обаче, че големите оператори в мрежата се ползват от юридически е, похлопак, който ги освобождава от много задължения и в, от европейското право и от друго Е, за опазване на плурализма. Затова искам да ви попитам какви аспекти от настоящото законодателство трябва да бъдат преразгледани, за да се адаптират нормите към променилата се среда на оперативна съвместимост? Как смятате да се използват новите цифрови инструменти, за да се засили връзката на Европейския съюз с гражданите и насърчаване на участие на самите граждани в европейския проект? Благодаря. Благодаря, имате думата за отговор. Ehm, Ihre Frage nach... Вашият въпрос за реформата. Реформата на европейското право. Чрез дигитализацията на обществото и на индустрията. Да, отговарям да, има нужда от реформа. Така е. Независимо за какво става дума, авторско право, сигурност в интернет или пък е, нормативите за вътрешния пазар, или пък нямаме. А, ние всъщност имаме нужда от ново законодателство, защото развитието на цифровия пазар е цяла революция. Трябва да разберем тази революция и да видим какви защитни механизми могат да бъдат приложени. И трябва да работим с остри оръжия, с ефективни оръжия. Трябва да направим всичко възможно, за да вградим защитни механизми, които са приложими в Европа, които може би могат да бъдат прияти и от други страни извън Европа. You, to... Благодаря. А сега госпожа Кепхарт от Имко. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Оттингер, през цялото време се питах какво имате предвид, когато казвате, че е, че имате симпатии към предложенията на е, парламента. Мисля, че обаче не ни взимате съвсем на сериозно. Това е моето заключение. Но въпросът ми е друг. В интернет при покупки е, а, оставят следи без да го искат. Тези данни се събират и това е част от защитата на личните данни, които не се взема много на сериозно в цялата дискусия. Как смятате да се справите с този проблем? Защото това е цял пазар, пазар на продажба на информации за, за, на профили на граждане и поведението им при, тяхното, при техните покупки. Как смятате да се справите с този проблем? господин Йотингер. Когато човек купува онлайн трехи или пък е, прави резервации за почивка, е, той става прозрачен за съответния оператор. Това е опасност от една страна, но от друга страна гражданинът има ползи. Мисля, че хората имат право тези данни да не бъдат оценявани, да не бъдат продавани и да бъдат заличени след известно, след известно време. Но това трябва да дойде от тази инициатива, трябва да дойде от гражданина, т.е. когато човек купува нещо с покупката, неговите данни би трябвало да бъдат заличени. Няма нужда те да бъдат запазвани. Освен това, гражданите трябва да могат да се убедят, че данните им са заличени. И аз ще се застъпя за правото на гражданите да проверяват дали данни за е, съответното лице са запаметени. Ако да, е, какви данни, е, за колко време и дали са предадени тези данни на трети страни. Мисля, че това право е страшно важно. И на следващо място. Става дума тук и за правото на забравяне. Това е най-важният инструмент в областта, в този смисъл. И най-важното право, което може да предоставим на гражданите. Но от друга страна, дадено лице може да има интерес от това данните да бъдат запазени. Например, ако дадено лице купува редовно дрехи, например, запазването на данните само ще е от полза за лицето. Тоест, трябва да има и правото дадено лице да запазва данните си в интернет. Но, естествено, запазването трябва да е прозрачно и трябва да е дадено на всяко лице възможността да заличи данните си. Um, Благодаря, давам думата на Сабина Ферхая. Уважаеми господин комисар, в вашето писмо за поемане на мисия се посочва, че се стремите към реформиране на авторското право в първата половина на мандата си, да вземете предвид там цифровата революция, културното многообразие. Вие казахте обаче, че принципният подход е преди, поставяте го преди бързината и също така ще трябва да се погрижите за честно заплащане на творците и авторите, за да може да се е, създават нови съдържания и да се стимулира тяхната е, креативност. А пък от друга страна ще трябва да е, се справите с мултитериториалното лицензиране, за да могат да се предлагат нови услуги и пътища за разпространението им и да има растеж в интернет. Как смятате в хода на реформата на авторското право да намерите този баланс, да разбиете този гордия възъл, защото до сега никой няма готови решения в тази област. Също така как си представите укрепването на културния сектор с двойния му характер като економическо и обществено благо? комисар Етингер, балансът между културата и економиката ще си остане. Той ще бъде запазен. И аз мисля, че ще трябва да се запази правото на културните дейци да не бъдат подкупни от спонсори, от реклама. И аз мисля, че културните съдържания си остават в сферата на авторското право. Това се отнася за театъра, е, отнася се за музеите, отнася се също така за е, всички области на културата. Тоест примата на културата, която може да бъде подкрепена от економиката, да бъде насърчавана финансово от нея, обаче не и да бъде повлиявана в нейните съдържания. Второ, вземете темата авторско право и заплащане от една страна и може би най-важната сфера, където имаме безплатно ползване – училището. Нашите деца, нашите учители имат интерес – продукти, които са свързани с авторското право, да бъдат достъпни. Затова това заплащането тук е фактор, възнаграждението е важен фактор и авторските права не трябва да бъдат толкова скъпи, за да не бъдат достъпни за широки слоеве от обществото. имам предвид също и това, което споменахте в първата половина на мандата. Да, бързината не е моята цел, по-скоро задълбоченият анализ е моята цел, поради което ще организираме дебати, за да можем да съберем най-различни аспекти и да ги обсъдим в нашата генерална дирекция. Благодаря. А сега господин Йозеф Байден Холцер, също от благодаря, госпожо председател. Господин Йотенгер, като кандидат-комисар за економика и информационно общество, вие ще отговаряте за економиката и за обществото и за техния потенциал. Как смятате да осигурите иновациите и то е, иновации, които да отговарят на основните права. Как виждате в този контекст отношението между индустриалните интереси и защитата на основните права? Вие ще отговаряте и за стратегическите партньорства, и за управлението на интернет. Искам да ви попитам за това, как ще гарантирате опазването е, е, как ще гарантирате признаването на европейските стандарти в света и как смятате тези стандарти да бъдат заложени в международни споразумения? Господин Йортингер, аз мога да ги гарантирам, като работя много усърдно за това. Сега за международните споразумения, а дали ще може да имаме международни споразумения, това зависи от преговорите. Аз не мога да накарам, да, да накарам е, нашите партньори е, да подпишат такова споразумение, например Русия. Дали ще има споразумение, ще зависи от партньорите. Аз мога да работя усърдно, но повече не мога да обещая. Сега, вие от друга страна, като депутати сте много по-важни, отколкото аз като комисар. Аз мога да правя предложения, които да съдържат стандарти, но в крайна сметка решава парламента и съвета. Ние правим предложенията, а вие правите, вие сте със законотворци. Така че, а, аз мога да гарантирам коли, солидни, компетентни, висококачествени предложения, обаче не мога да предвидя резултата на процедурата. Не съм човекът за това. Моля, оценявайте ме по качеството на моята работа. В противен случай всички резултати са отворени. Стандартите, за които вие говорите, са стандарти за една дигитална революция и това е необетована земя. Но ако комисията не, не информира, не прави предложения, ако съвета и парламента не са готови да европеизира дигиталния свят, всичко е загубено. Мога да гарантирам, че ще имаме успех, ако работим заедно. Благодаря. Давам думата на Андрея Швамп от Имко. Благодаря, госпожо председател, господин е, заместник председател, господин кандидат комисар. След два часа и половина е, вие изложихте много детални теми, но си остава един е, централен въпрос за следващите пет години. Става дума за мрежовата свързаност на енергийния сектор и както казахте, като законодател ние ще бъдем само части отговорни, защото накрая съветът ще трябва да гласува в енергийния сектор. Видяхме конектор между Испания и Франция, че нещата се развиват много по-бавно, отколкото вие представихте и предвидихте още от 1992 година. Конкретен въпрос. Какво трябва да направим? Какви са рецептите? Освен един регулатор, освен а, да въздействаме на съвета, какви са вашите концепции, за да можете да успеете 28 държави членки да обедините и да се получи нещо повече от сумата на отделните части? Смятам, че това е една задача бъде бъдещето. Отговор – най-добрият аргумент, господин Шваб, са анализите на парламента, но също така и на комисията. Ще трябва да се анализира какъв ефект на економии можем да постигнем чрез европеизацията на всички тези мерки. Какво би станало, ако нямаме е, цифров дневен ред, цифрова програма в Европа? Ако се работи фрагментирано, ще бъде много по-скъпо и ще се загуби импулса за економиката. Ние Имаме предвид влиянието върху БВП, върху инвестициите, правили сме много ясни анализи и те показват, че европеизацията е по-добра и значително економически по-изгодна. Това трябва да осъзнаят данакоплатците и също държавите членки, в които те живеят. Освен това, реших извън дневния ред да предложа на съвета веднъж да се проведе дискусия с мен по въпроса дали членовете на съвета са готови да участват в европеизация на цифровата политика или не и евентуално Мога да кажа, че през последните години многократно съм консултирал съвета по енергийни въпроси, последно през октомври, така че ще проявя амбицията да моят председател да внесе искане пред господин Туск Европейския съвет да се погрижи за Европейска цифрова стратегия, така че да получим подкрепа от държавните и правителствени ръководители, която ни е необходима в триалога и в преговорите преговорите на други нива. Благодаря. Мириам Дали. президент, комисарио. Фидаул Таск. Благодаря. Госпожо председател, господин кандидат комисар, имайки предвид последните скандали по защитата на личните данни, трябва спешно да се занимаете с тревогите на нашите граждани. Особено, ако искаме да развиваме електронна търговия трябва също така да се върне доверието у гражданите. Затова гражданите трябва да бъдат информирани какви са техните права, как те могат да ги упражняват, а не да се ограничаваме единствено и само до това да вменяваме на гражданите повече задължения. Трябва да разрешим тази дилема. Какви политики ще разработите в тази сфера? не само за да успокоите гражданите, които разглеждат ИКТ като заплаха, а и по принцип как да се обработват данни, така че гражданите да извлекат полза от това и как можем да защитим социалните аспекти, както и други ползи, които могат да се извлекат. Лиза, мистер Етингър. Благодаря. Има множество области, в които дигитализацията ще е предимство. Например, в здравеопазването, е, областта, която споменахте, или пък е, качеството на живота на възрастните хора. Там също дигитализацията ще даде предимства. Но мисля, че трябва да променим перспективата, не толкова да се съсредоточаваме върху техниката, не толкова върху промишлеността, трябва да се запитаме какво ще се промени за гражданите на работното място, в къщи, в а, дома, на, в почивката. Какво могат да предложат новите разумни сгради, т.е промените в ежедневието трябва да излязат на преден план. Аз виждам шансове, предимствено виждам и някои опасности и рискове. Трябва да информираме гражданите за шансовете, но не бива да премълчаваме опасностите и рисковете. Някои рискове могат да бъдат премахнати или омекотени, но не може да изключим всички рискове. Например, може този пример да е малко смешен, но ето, има много жалби е, които е, има много жалби от известни личности, които се публикуват в интернет и на тези а, е, снимки, тези известни личности са голи. Ми, защо са били толкова глупави тези хора да направят тези снимки? Тоест, за рисковете трябва да бъдат, рисковете трябва да бъдат осветлени, но в същото време трябва да знаем, че технологиите ще дадат предимства в ежедневния живот. Благодаря. Давам думата на Паскал Аримон от Коимко. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар Йотингер, вие казахте нещо правилно и много важно, а именно, че основен елемент на цифровия вътрешен пазар е доверието на гражданите в IT сектора регламент 910 от 2014 година служи за укрепване на доверието в електронните транзакции и за това имам три въпроса. По какъв начин смятате да накарате публичните администрации в държавите членки да включат е, служби за сигурност е, и заобщо е, възможности за сигурност в техните системи и Второ, е, кога е, системата пилот ще даде възможност на гражданите и предприятията да комуникират изцяло електронно с комисията, най-вече когато става дума за помощи и за търгове. И трето, с какви конкретни инициативи е, смятате да убедите държавите и фирмите възможно най-бързо да инвестират в електронните системи. Господин Йотингер има думата за отговор. Ние имаме една много успешно работеща генерална дирекция за вътрешните дигитални услуги и е, трябва наша да бъде амбицията, когато искаме да постигнем европеизация на дигиталната политика, да бъдем пионери, самите ние. И аз е, през следващата половин година ще докладвам през парламента до къде сме стигнали, какво сме инвестирали, какво сме направили за а, сигурността на а, данните в нашите институции, как облегчаваме комуникациите между Люксембург и Брюксел и много-много други неща. И а, разбира се, ние ще поемем една консултантска функция за а, публичните органи и общините в държавите членки и тук а, интелигентните градове или Government of Mayors са подходящите платформи. А, и когато става дума за формалното подаване на заявление, т.е. държава да може да прави това по електронен път, аз мога да кажа, че имам аргументи за, но и аргументи против. Мисля, че ние ще трябва съвсем умерено да се доближим до тази цел и да проучим къде за държавата членка, за общината, а и за нас нещата могат да се облегчат и къде е електрониката, която променя нещата, е, носи в случая недостатъци. Като цяло, вътрешната обработка на данни трябва да бъде модел за електронното правителство на всички равнища в Европа. Благодаря. Сега давам думата на Дитмер Кюснер от е, комисията Юри. Моят въпрос, господин Йотингер, засяга темата авторско право. Казахте, че това ще е важна тема в бъдещата ви работа. Значи въпросът ми е, как смятате да осъществите баланса между пазара и между законодателството? особено в областта на творческата индустрия, за да се, създаде повече, за се, да се създадат повече работни места. И какво е значението на авторското право в, контексто, в контекста на правната сигурност, защитата на личните данни и в контекста на поощряването на културното многообразие. И накрая, е, как смятате да осигурите защитата на интелектуалната собственост? и как правоносителите могат да обжалват накърняването на тяхната собственост и да получат обещетение. Господин Найтингер, при... Всъщност, тук става дума за две основни права при авторското право. Става дума за правото за свободата на информация, за достъпа до информация и услуги от всякакъв вид, това е основно право и правото на интелектуална собственост. Това е идея за културното благо. Така че това е един наистина баланс, необходим баланс, който винаги е бил под напрежение, а цифровия свят дава допълнителен нюанс към това напрежение. И тук става дума да намерим един среден път. И става дума за това да намерим а, на, правилния начин на достъп. Т.е. достъп, който, да е, който всеки да може да си позволи. Това е социалният аспект. От друга страна, смятам, че и в новия ресор ще мога да направя определени оценки аз ще се занимавам специално с авторското право, защото зная, че а, там целеполаганията са много разнопосочно. А с удоволствие ще ви дам отговор след една година, а за своето предложение, което, което смятам да направя, ще ми трябват две години, за да могат всички заинтересовани страни и техните интереси да бъдат удовлетворени. And... Благодаря. Сега давам думата на госпожа Моника Халмайер от комисията Либе. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, след като а, вече направихме един обрат на 180 градуса. Ще направя такъв обрат и при наказателното преследване и личните данни. Когато органите за наказателно преследване днес имат достъп до стотици данни от откраднати кредитни карти, те не могат да предават тези данни на засегнатите е, лица, които е, предлагат тези карти, за да блокират картите, а на тях е, им е необходимо съгласието на стотици хиляди клиенти, за да се свържат с тези, които издават картите. Вие смятате ли, че трябва да има закрила, да има смислен обмен между органите за наказателно преследване и тези, които издават картите, за да се защитят гражданите? И е, как е, по-бързо могат да се прилагат е, по-бързо и по-ефективно мерки срещу монополисти, например Google. Господин Ятингер има думата за отговор. Процедурата срещу Google, или по-скоро производство срещу Google е, е наистина продължително във времето трае вече 4 години, обаче ако искаме ефективен резултат, Google или ще трябва да се съгласи и е, в значителна степен да прояви готовност към компромис, много повече от компромиса постигнат през февруари или пък ще има искане за налагане на санкции. Например, имам предвид Microsoft. Първият случай е интересен е, тук е, става дума за това, че обикновено един притежател на кредитна карта, преди трето лице да извърши действия с нея, трябва да бъде попитано. Обаче от друга страна става дума за пари. Така че е, интересът трябва да бъде е, позициониран е, на соб, при собственика на картата, т.е. да се спре е, достъпа до картата възможно най-бързо и за това полицията и другите правоохранителни органи веднага получават правото да влязат в контакт с съответната банка, за да е, съобщят за кражбата, е, за да няма е, достъп до сметката. Така че е, тук интересът, свързан с собствеността, е пред интереса, свързан с частната сфера или защита на данните. И сега давам думата на господин Георгиос Граматикакис. Благодаря, госпожо председател. Най-вероятно знаете, господин Йотингер, че има много млади и много талантливи хора в Европа. Смятам, че тези млади хора могат да създават е, нови работни места, да бъдат новатори и то по начин, който би могъл да преобърне в сегашната тенденция да се напуска Европа и да се търси бъдеще в други краища на света. А точно това искам да попитам. Как можем да насърчим създаването на малки фирми, за да се развива и цифровата економика? И как ще увеличим уменията на младите да работят с цифрови информационни е, уреди. Вторият въпрос е въпрос на училищното образование. Има деца, които още от вкъщи са се научили как да боравят с тези е, технологии. Те познават вече дигиталните технологии. Майката, бащата или пък по-възрастния, по-големия брат предават тези знания. Но има и други деца, които имат, които нямат това щастие. Така че училището е именно мястото, където всички млади хора получават достъп до тези знания за боравенето с интернет и високите технологии. На второ място. Хубавото на новообразуваните компании в дигиталния свят е, че не трябва да се концентрират върху две или три държави членки. Ако вземем, например, консултацията на автомобилостроенето, говорим за растеж, за заетост и за създаване на ценности. Виждаме продукта, но не виждаме създаването на ценности като производство и доставъчни индустрии. Навсякъде, във всяка държава членка могат да бъдат създадени нови е, интернетни предприятия, които да създават работни места. Това е изводът и в най-малката страна, в периферията и в е, най-голямата страна. Там няма ограничения. За това имаме нужда добра стратегия за младите хора, които да им помогне да създадат компания, предприятия в дигиталния сектор. Трябва да ги подкрепим, да им помогнем чрез малки проекти, е, трябва да им, ги подпомогнем с рисков капитал, е, чрез гаранциите от структур, структурни банки и чрез създаване на европейска мрежа за новосъздадени предприятия. Бих могъл да си представя една такава мрежа, е, в която новосъздадени предприятия обменят информация и опит. По този начин е, ще имаме едно общоевропейск, една общоевропейска мрежа. Дизайн. Благодаря на кандидата за комисар. За последен въпрос давам думата на Павел Свобода от е, комисията Юри. Съдкиня Eh, pane komisaři, eh, Господин комисар, аз искам да задам следния въпрос. Вие ще подписвате отговорност, ще носите отговорност за цялия е сектор авторско право. И аз прочетох е, документи на комисията във връзка с авторското право. Там се поставя до голяма степен акцента върху е, препятстването на злоупотребата с авторските права за търговски цели. Фактът, че не се споменава а, злоупотребата с авторски права за нетърговски цели, означава ли, че се дава зелена светлина на този вид злоупотреба или пък а, вие сте разработил специална стратегия за борба с нетърговската злоупотреба с авторски права? Отговор на комисар Йотингер. Тази вечер се движих е, по баланса между интелектуалната собственост и достъпа на гражданите до е, култура от всякакъв вид. Вие е, засегнахте едното измерение. Отговорът е ясен. Трябва да има право на интелектуална собственост и е, възможност за упражняване на тези права върху интелектуална собственост. Е, обаче в никакъв случай не може да се приеме кражбата на интелектуална собственост и е, също така е, употребата за търговски цели. Така че когато говорим за злоупотреба с интелектуална собственост от трети лица, които не са автори и които които упражняват подобни права неправомерно извън Европейския съюз или на негова територия, всичко това е недопустимо. От друга страна е интересът на граждани на всичко да бъде на поносима цена. Така че тук ще трябва да има ясен баланс, ще трябва да се намерят инструменти срещу кражбата, срещу злоупотребата, срещу упражняването на авторски права от трети лица, Благодаря. Смятам, че се вместихме във времето. Искам да благодаря много на всички, които се изказаха. 45 човека се изказаха. Заедно с колегата Бузък успяхме да се вместим във времето. Въпросите, които бяха зададени, бяха изключително важни и много добре зададени. И смятам, че те подхраниха дискусията направиха е по-интересна. Искам да благодаря на господин Йотингер за неговите отговори. Надявам се те да са разяснили част от неяснотите. И в този момент искам да помоля господин Отенгер да каже няколко а, заключителни думи, пет минути преди края на изслушването. Имате думата. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, благодаря за доброто чувство, с което ме посрещахте, благодаря за честността и благодаря за конкретните въпроси и позиции, с които изразихте вашите очаквания като членове на Европейския парламент. Аз съм впечатлен от качеството е, от познанията, с които подхождате към темата и е, интензивността, с която защитавате вашите позиции и е, това, че вие очаквате много от е, настоящите и бъдещите предложения на комисията. Трябва да намерим пътища, трябва да намерим начини е, тези различни позиции да бъдат интегрирани и аз е, искам да отправя молба към двамата председатели на комисии при теми, които а, засягат не само една комисия, да се намерят а, начини за заинтересуваните колеги от повече две или три комисии, да се осигури своевременно съдействие, така че те да могат в ранен момент да гарантират своето участие. Аз съм убеден, че следващите пет години ще са решаващи. Те ще решат дали ние ще можем да наваксаме пропуснатото. Това става не само чрез европеизация на цифровата политика, това става и по пътя на законотворчество, но също така чрез модерация, чрез стандарти, чрез регулация, но и чрез чрез нерегулация и се радвам, а се надявам също, вие да бъдете критични, но честни партньори. Тази вечер аз е, до голяма степен е, усетих очакванията ви и ще направя всичко възможно да ги изпълня. Грация. Благодаря. Благодаря, господин Йотингер, и за този апел. Мисля, че с колегата Бузек ще се възползваме. Сега давам думата на колегата Бузек за заключителни думи. Преди края на изслушването. Имате думата. Благодаря. Първо искам да благодаря на всички представители на европейските граждани, които са днес с тук. Имаме неправителствени организации, медии и всички вие, които наблюдавате нашето изслушване на интернет сайта на Европейския парламент. Радваме се, че сме заедно с вас. Благодаря също така на всички евродепутати. Благодаря ви за въпросите. Голямата част от въпросите бяха от комисията ИТРА и комисията по култура около 30% обаче бяха от други комисии – ИМКО, Юри и Либе. Сътрудничеството между комисиите беше отлично. Благодаря ви, колеги, за това. На първо място, може би трябва да кажа, че благодарим на вас, господин заместник председател на настоящата комисия, за отговорите на нашите въпроси. Знаем, че вие бяхте успешен комисар с ресор енергетика европеизацията на енергийния проблем бе един от най-важните проблеми пред вас преди 5 години и вие се справихте много добре. Желаем ви успех и в цифровата економика, обществото, е, трансевропейските мрежи и е, далекосъобщенията. Говоря от името на комисията ИТРЕ. Желаем ви успех през идните пет години. Имам а, отлични новини за членовете на моята комисия. Следващото изслушване е утре в 9 часа сутринта. Мисля, че това е полезна информация за вас. Рано сутринта ще се видим. Господин Моредас, който отговаря за научните изследвания и новаторството. Отново ви благодаря. Благодаря на моя съпредседател. Благодаря ти за отличното сътрудничество. Благодарение на това сътрудничество успяхме да проведем това сложно изслушване. Благодаря ти. Искам и аз да кажа няколко заключителни думи. Е, искам да благодаря много на господин Бузек за люб любезните думи, но и за това, че беше на разположение. Благодаря и на господин Йотингер, благодаря на колегите. Много ми хареса, че по време на това изслушване имахме 45 изказвания, имаше много комисии, които участваха, казахме култура, индустрия, включиха се и въпроси, които са свързани и с създаването на цифровата економика, както и създаването на едно цифрово общество. Точно това и възнамерявахме да направим и смятам, че успяхме. Сложихме в центъра на диалога плурализма, творчеството, едно предизвикателство за устойчивото развитие и според мен това беше е, прекрасно. Сега искам да ви кажа няколко думи накрая. Извинявайте, много ви моля за тишина. Тишина. Има съобщения. Първо трябва да кажа, че, както знаете, ще направим оценка на това изслушване. Тези две комисии ще го направят. И трябва да кажа, че ще има заседание на координирането на И3 и КУЛТ при закрити врата утре сутрин на 30 септември Извинете, извинява се председателката, след обяд от 18 до 19 в АСП 1Г3. Искам да благодаря от ваше име и на преводачите за усилията им, които работиха толкова късно и се надявам за всички това да е било много полезно изслушване. Благодаря. Uh, Спазихме времето идеално.